Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието на комисията си, което започна вчера. Заседавахме вчера целия ден. Радвам се, че на толкова ранен етап на първото ни заседание за тази година приветстваме с добре дошъл комисаря, отговарящ за земеделието. Добре дошъл, господин Войчеховски, на заседанието на комисията ни. Любопитни сме да узнаем какво е виждането ви по много значимите решения, които ни предстоят тази година – Предстои да вземем решение за многогодишната финансова рамка, например. Тук можем изцяло да разчитаме на вашата подкрепа в битката за адекватно финансиране за ОСП. Заедно с вас ще се борим за запазване на бюджета. Да се надяваме, че ще се постигне добър компромис, но за целта е необходимо активно да си сътрудничим, постоянно да поддържаме връзка. Затова се и радвам, че на толкова ранен етап проявявате готовност да разговаряте с нас, както за МФР, така и за реформата на ОСП. Вчера разговаряхме и за преходните разпоредби. Ще работим този мандат и по стратегията от фермата до трапезата. Тя има много силно отношение към областта на ОСП. Ще разговаряме и по въпроса за това какво ще е въздействието на тъй наречения Зелен пакт върху селското и горското стопанство. Това са основните теми, към които проявяваме интерес. Сега ви давам думата за около 15 минути. След това ще дам думата на координаторите по за две минути, след което ще могат да се изкажат колеги в рамките по на една минута. Господин комисар, имате думата. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Благодаря много, господин председател. Определено съм щастлив че е, можах да е, дойда във вашата комисия толкова скоро. Този постои... регулярен контакт с вашата парламентарна комисия е много важен. Първият доклад на комисията излиза след около 100 дни. 50 е, от тях вече изминаха на моя пост, така че е, се очертаха и е, проблеми. Е, вече е време да ги дискутираме, затова благодаря за поканата. В първите дни от работата на новата комисия една от най-важните теми е така наречения зелен пак проект или зелена сделка, където се формулират много амбициозни цели за климатична неутралност. В тези цели и ангажименти се включва естествено и земеделието като основен компонент на част от тях. Това поражда и своите безпокойства. Аз се срещах нееднократно с представители на страните членки по молба на госпожа Фондер Лайен. Успях да посетя и е, четири страни вече. Е, посетих Харватия във връзка с тяхното председателство. Срещах се и с земеделски производители и предприемачи и с министър-председателят. Посетих и Германия. Там имаше една зелена седмица. Направихме двустанни срещи с Бундестага в Австрия също на един земеделски делски празник. Е, е, посещих и е, биоферми, срещнах се с представители на организации на земеделски производители. Много важни са подобни контакти, за да получаваме една по-широка картина на това какво се случва в отделните страни. Е, естествено, имах срещи и в моята родна страна, Полша. Земеделските производители подкрепят е, Зеления пакт. Е, те са наясно, че тяхното производство трябва да е щадящо за околната среда че трябва да бъдат по-амбициозни и е, да, тяхното производство да е по-устойчиво. Но, е, разбира се, е, те имат и своите притеснения и искания, които не винаги са подплатени с финансови средства. Тоест, проблема за финансирането на ОСП си стои. Е, официалното становище на комисията е, че е, бюджета за 2018 е вече е, формулиран. Нашата задача е да го отстояваме и аз публично обявих това. Има предложения за намаляване на този бюджет, за урязвания, но аз лично смятам, че трябва да защит... отстоявам бюджета така, както е предложен. И също не смятам обаче, че трябва да има и предложения за увеличаването му. Министрите на земеделието, естествено, не са единствените е, вземащи е, решения, нито пък единствените заинтересовани страни в е, тази тематика. Има доста тежнения да се подсили бюджета Франция излез, Франция, Германия и Испания, техните министри излязоха с много интересна декларация. Те говорят за подсилване на бюджета на ОСП. Посланието в такъв смисъл е положително. А, що се отнася за комисията, смятам, че на следващата ни среща ще мога да ви дам и повече данни, защото в момента правим анализи и оценки. И особено, що се отнася до оценката на въздействието на Зеления пакт за ОСП. Все още провеждаме анализи. Вие излязохте с резолюция, където ни призовават да направим именно това. Включително да направим е, оценка е, от гледна точка на въздействието на пакта върху е, земеделието. Ще ви представя нашите заключения на следващата ни среща. Та, единия въпрос е бюджета, както казах, финансирането. А основата за бъдещите ни дискусии за бюджета е всъщност зеления пакт. Тоест, ако искаме той да се увеличава, ще трябва да има повече принос към зеления пакт. Горе-долу така оценявам аз положението. разходи в втория стълб, екопрограми в първия. Ако това са целите, там вероятно ще има възможност да се постигне и консенсус. По време на изслушванията на кандидат-комисарите, помня, че обсъждахме някои теми, така наречените екопрограми. Е, очакваше се да има списък, от който страните е, членки да си избират. Ние в момента се занимаваме с изготвянето на списък за подобни екопрограми. Ако имате инициативи е, или считате, че има е, дадени е, предложения или въпроси, сме готови да ви предоставим проекто е, документи за тези екопрограми, за да ги обсъдим. А що се отнася до биоземеделието, работиме е, по плана за действие. Е, в последен етап сме на финализиране на текстовете – там също се предвиждат съответно ни средства. Много е важно да се работи за развитие на подобен тип земеделие. В Австрия поставих подобни проблеми. И там се очертае един проблем, а именно, че някои стопанства може би ще загубят статута си на биологични производители – защото не е, отговарят на очакванията. Въпрос е за животновътството, достъпа до пасища, къде се намират тези пасища. Примерно е, ферми, е, чието е, пасища са на различни места – не винаги е, техните животни могат да имат достъп до тези пасища. Посетих една ферма, където стандартите се изпълняват, отглеждат се на открито животните, но определено имат достъп с достъп, проблем с достъпа до пасеща, защото може би е, над е, 1000-2000 стопанства ще загубят е, статута си на био, биопроизводители. Тоест, съществува проблем и трябва да намерим някакъв вид справедливо решение. И то, имайки предвид, че става дума за извънредни обстоятелства – Обсъдихме също и проблема с концентрирането на земя, окрупняване. Укрупняване на земеделски терени. Европейския съюз обаче няма правомощия да се произнася по правото на собственост върху земеделски земи. Работим по разглеждане на ред регламенти, които имат отношение към закрилата на земите от подобно окрупняване. Има и добри практики, има и законови разпоредби в някои страни членки, които могат да бъдат предмет, защото в момента около 3% са собствениците на 50% от земеделската земя в Европейския съюз. Още един важен проблем, който ще бъде приоритет за мен, обсъждам го с комисар Ферейра, отговарящ за регионалната политика. ОСП трябва да бъде само един от набор инструменти за развитие на селските райони. Съществуваш инструментите по кохезионната политика, но те реално не се използват много за развитие на селските райони. Само, че в тези райони живеят и хора, които не са земеделски производители – за това считаме, че кохезионната политика трябва да допринася и за развитието на селските райони. Трябва да има взаимодопълняемост между двете политики. Това е изключително, от изключително значение. Идеята е много, така се радва на популярност. Мнозина отчитат именно нуждата на подобна допълняемост и възможността да се подпомагат районите и от кохезионните фондове. Това са основните проблеми, с които в момента се занимава комисията. Отново благодаря за поканата и съм готов да участвам в дебата. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за встъпителното изявление не четете предварително подготвено изказване, а докладвате и за опита си от изминалите седмици. Говорихте, например, за биологичното земеделие. Тук има немалко земеделци, чието съществуване е изложено на риск. Всичко това са сериозни въпроси, които трябва да обсъдим. Думата имат координаторите Хербер Дорфман за две минути. Благодаря ви, господин комисар, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря ви, че очертахте и целите на реформата на ОСП. Мисля, че наистина трябва да си зададем въпроса в какво трябва да се състои целта на тази политика. В продължение на 10 години вече се прилага моделът на обвързаните директни плащания. Това е една огромна машина за разпределяне на средства, при която обаче остава на заден план въпросът за целта на политиката. Трябва да се запитаме какво целим. Искаме ли да финансираме малките семейни стопанства, които обработват земите? А що се отнася до завземането на земи, правилно казахте, че компетенциите са на ниво държави членки – но Всъщност ОСП допринася за това за вземане на земи чрез плащанията на хектар – трябва също така да поставим по-силен акцент върху младите производители, да работим за повече устойчивост и иновации. Най-накрая трябва да работим също и за насърчаването на развитието на селските райони. През изминалите години не им обръщахме много внимание, а тези райони се нуждаят от стопанства, нуждаят се от селскостопански производители. Трябва да им обръщаме повече внимание, включително и по линия на кохезионната политика. Говорихте за други важни въпроси, като Зеления пакт и стратегията от фермата до трапезата. Не бива селското стопанство да изостава от тези тенденции. Оставам с впечатлението, че в парламента и в съвета тук с тези въпроси се занимават колеги от други ресори които отреждат на производителите ролята на наблюдатели, не им гарантират активно участие. Стратегията от фермата до трапезата не е само селскостопанска тема, но има отношение и към селското стопанство. Ако не приобщим селскостопанските производители към нея, то тя няма да се увенчае с успех. Затова моля да представлявате интересите на производителите. <clears throat> Господин Де Кастро, добре дошъл, господин комисар. Благодаря ви за изложението. Поехте същите ангажименти, които поехте и по време на изслушването си. Много е важно да се работи по екосхемата, по големите предизвикателства, свързани с околната среда в областта на селското стопанство. За целта са необходими амбициозни действия, които да се управляват на европейско ниво. Не бива управлението изцяло да се оставя в ръцете на държавите членки. Радвам се, че препотвърдихте този подход. Важно е, както каза колегата Дорфман, стратегията от фермата до трапезата да се обвърже с реформата на ОСП. Не можем да изискваме повече от производителите си по линията на новата ОСП и да изискваме едновременно с тях повече по Зеления пакт и по стратегията от фермата до трапезата. И едновременно с това да им урязваме финансирането. Всички тези стратегии трябва да се управляват на централно ниво. И действително селскостопанските производители трябва да са действащи лица по тях. Говорихте за политика на предоставянето на стимули, а не на санкционирането. Трябва да стимулираме селскостопанските производители да положат повече усилия. Така зеленият пакт ще се увенчае с успех, ще ги стимулира, а няма да ги санкционира. Пожелавам ви успех, господин комисар. Няма да ви е лесно. И тук в парламента има проблеми между отделните комисии. И вие ще се блъсквате с трудности в колегиума. Но ако работим в екип, то ще си разработим една обща стратегия, която да е в полза на всички ни. Благодаря ви, госпожа Мюлер. Господин комисар, благодаря ви, че участвахте в Международното изложение Зелена седмица. Благодаря ви и за това, че казахте няколко изречения на немски в встъпителното си изказване. Никога не са били толкова унили земеделците, колкото са сега. Вероятно сте усетил това настроение и по време на посещението си в Германия. В Германия на производителите постоянно се вменяват нови задължения по законодателството. Младите производители пък се отказват от сълскостопанската дейност – трябва и може да се приеме европейско законодателство? Доколко според вас може да направим така, че да се опази ОСП от Зеления пакт? Няма нищо лошо в Зеления пакт. Всички земеделци осъзнават, че трябва да работят по-активно за опазването на околната среда. Бихме се радвали да има и финансиране за това, но се опасяваме, че няма да получим тези пари, а вместо това ще се поставят все нови и нови законови изисквания. Говорихте за нова оценка на въздействието, господин комисар. В случай, че комисията действително извърши такава оценка, то ви призовавам да вземете предвид всичко, като съкръщаването на възможностите за наторяване, за използване на препарати за растителна защита и други подобни мерки. Всичко това са разходи, които трябва да поемат производителите. Трябва да се направи калкулация на допълнителните разходи за тях и следва да се запитаме и какво ще предприеме политиката, за да ги компенсира екопрограмите. Знаете, че в Германия към момента няма вече възможност за пласирането на биологично произведено мляко на по-високи цени. Ако искаме да преминем изцяло към биологичен модел на производство, то трябва да има и пазари, където тези продукти да се пласират. Господин Хойслинг, благодаря ви, че сте сред нас. От миналата седмица насам знам, че преследваме една обща цел, имаме една обща мечта, свързана с биологичното земеделие. Няколко думи за реформирането на ОСП. Работим по предложения, представени от вашия предшественик. Ще се опитаме да приключим по тях към края на годината. Едновременно с това ще работим и по Зеления пакт и по стратегията от фермата до трапезата. Как ще съгласуваме всички тези процеси? трябва още от сега да се знае какви ще са новите изисквания по тези стратегии за производителите. И тези изисквания трябва да се вземат предвид при реформирането на ОСП. За това ви призовавам за по-бързи темпове. Стратегията, например, от фермата до трапезата бе отложена за месец май. Би ми се искало също така тя да се обсъжда изцяло в рамките на вашия ресор. Имаше проблеми с уеднаквяването на нормите в Европа. Благодаря ви за това, че работихте за това в Австрия. Става дума за регламента за биологичното производство. Трябва да дадем възможност на производителите да изпълнят изискванията, вместо постоянно да им вменяваме нови задължения. Освен това, в Европа трябва да има и пазари за биологично произведените продукти. Трябва да има възможности за пласмент. Възлагам големи надежди на стратегията ви за екологичното земеделие в това отношение. Още нещо, по което съм напълно съгласен с господин Дорфман. Позабравихме като че ли за целите по ОСП. Предоставяме средства в огромни размери, но половината сълскостопански производители през последните 20 години се отказаха от дейността си. Явно някъде грешим. Ще трябва да насърчаваме хората действително да обработват земята, а не просто да разпределяме средства. Когато се предоставят публични средства, трябва да се постигат и резултати за общото благо. И така, може би, ще има и повече екологосъобразност и устойчивост. Бил виглашен, ма целу заду аспекту, а zemědělci са stále шкутци природи. Е правда, че lidstvo беше представен Зеленият пакт, като че ли от този пакт насам на сълскостопанските производители се гледа като на врагове на природата. Трудно е да си представим обаче трактори, задвижвани от батерии. Говорите за това, че трябва да се намерят альтернативи на пестицидите. Да, съгласни сме с вас, но с какво да ги заменим? Биологичното земеделие е свързано с високи разходи. Производителите не са мотивирани да прилагат тези методи, нямат и достатъчно ресурси за тях. Не можем заистит. Закриват се освен това стопанства. Как можем да решим този проблем? А що се отнася до вноса от трети страни, също не можем да гарантираме, че нашите производствени стандарти се спазват в тези държави. Господин Кучмюк, благодаря. Искам да ви благодаря от името на групата на ЕКАРЕ. Благодаря ви за участието в днешното ни заседание. По време на изслушването си казахте, че ще си сътрудничите тясно с Европейския парламент. И днешното ви участие в заседанието ни потвърждава, че спазвате този ангажимент. Два въпроса. Първият ми се отнася до проекто бюджета и многогодишната финансова рамка за периода до 2027. Тези две предложения бяха представени от предходната комисия през май 2018 година. Тогава все още изобщо не се говореше за Зеления пакт. Новата комисия излезе с предложението за Зеления пакт. Нека сме съвсем честни – Настоящата структура на бюджета, включително структурата на бюджета на ОСП, в никакъв случай не е годна за новите предизвикателства, пред които са изправени производителите. Сред тях има напрежение. Имаше протести в западноевропейски страни, като Холандия, Германия, Белгия, Франция. Производителите излязоха на улиците в тези страни. Не смятате ли, че това се дължи на факта, че проектобюджетът не е адаптиран към новите предизвикателства, пред които са изправени европейските производители? Вторият ми въпрос. Посетил сте вече Австрия, посетил сте малки стопанства, прилагащи биологичните методи на производство. По време на изслушването си заявихте, че биологичното земеделие ще е сред приоритетите ви, че ще направите всичко възможно, за да подпомогнете тези производители. По втория стълб обаче има много ограничения, които възпрепятстват достъпа на дребните производители до подпомагане по този стълб. Смятате ли да премахнете тези пречки? Благодаря колегата Фланагъм. Добре е дошъл господин комисар на първата ви важна среща с нас в качеството ви на комисар. Пожелавам ви успех. Изключително важни са задачите, пред които сте изправен. От тях зависи бъдещето ни. Казахте, че искате да отстоявате бюджета, но как точно ще го направите? Към момента за селско стопанство процентът по европейския бюджет се предлага да спадне от 39,6 на 38,5%. Постоянно се говори за съкръщаването на средствата. Но не се основа, обосновава това. С 2200% ще се увеличи, например, бюджетът за отбрана. Ще се борите ли за по-голям дял от европейския бюджет за селското стопанство? Вчера ирландският министър-председател каза по телевизията, че ще допълни липсващите средства от националния бюджет. И това ме навежда на мисълта, че мнозина са се отказали от битката да отстояват бюджетните си средства. Ще работите ли вие повече средства за селското стопанство? По въпроса за Меркосур. През юни на Ирландия бяха предоставени 100 милиона евро, 50 милиона от държавния бюджет и 50 милиона от европейския бюджет за намаляване на производството. Едновременно с това ще внесем 99 000 тона говеждо месо от страните от Меркосур. Защо използвате средства на дънакоплаците, за да потушите пожари, които ние самите сме възпламенили? плащанията са уредени в европейското законодателство. Защо Държавите членки следва да отказват плащания за земи, които са обременени с разходи поради европейските разпоредби. Няма нищо лошо в Зеления пакт, но трябва да се поемат и разходите по него. Преразпределителните плащания. Позицията на комисията бе 100%, нашата позиция тук в комисията бе 65%. Аз настоявам за 100%. Ще се борите ли за преразпределителни плащания в размер от 100% в по полза на дребните производители. Приключихме с изказванията на координаторите. Сега ще дам думата на господин комисаря, за да отговори на този първи кръг от въпроси. Благодаря. Благодаря на всички координатори. Благодаря ви за интересните въпроси. Говорихте по много въпроси, които са важни за мен, като въпросите свързани с бюджета. Говорихте също така и за нагласите по отношение на ОСП. Господин Дорфман е прав. Нямаме ясно виждане за общата сълскостопанска политика в Европейския съюз – Някои промени водят до укрупняването на поземлената собственост, като например по-интензивните методи на производство, както и преустановяването на дейността на по-малки стопанства, които вече не са конкурентоспособни. Но имаме възможност да обърнем тази тенденция. Трябва да се възползваме от тази възможност. Трябва да се възползваме от Зеления пакт, и да сложим край на тези отрицателни явления. Но за да можем да се възползваме от Зеления пакт, ще са ни необходими средства. Това означава, че селското ни стопанство не може да се развива при положение, че се съкръщава финансирането, както по първия, така и по втория стълб. Европейското селско стопанство – няма да може да се справи така с новосъздалата се ситуация. Ограничава се също и употребата на препарати за растителна защита. Това също ще доведе до намаляване на доходите на производителите. Въвеждат се по-високи стандарти за хуманно отношение към животните, които също ще доведат до по-високи разходи. Най-добрите инструменти са налични по втория стълб. Не искам да говоря конкретно за отделни държави членки, но мога да ви дам за пример Австрия. Там вторият стълб функционира доста добре. И в повечето стопанства се предприемат действия по финансиране на схемите за екологосъобразност. Всъщност, Зеленият пакт вече се прилага в Австрия. Ако настояваме за адекватно финансиране по втория стълб и подпомогнем и биологичните методи на производство, то ще можем да постигнем и добри резултати. Трябва да се възползваме от тази възможност. Зеленият пакт е претекст за прехвърлянето на финансиране към по-малките, по-слабите стопанства, които до момента не са били конкурентоспособни. Ако ги подпомогнем, те ще могат да оцелеят. Господин Декастро, говорихте за екосхемите. Вече съм поел ангажимент да стъпя в диалог по конкретни решения. Селскостопанските производители също се интересуват от този въпрос. Това не е само изискване на политическо ниво. Производителите също искат да знаят какво биха могли да направят, за да спазят нормите за екологосъобразност искат да знаят каква е настоящата ситуация, настояват за ясни правила. Готов съм да съдействам на Европейския парламент по този въпрос. Госпожа Мюллер също говори за екосхемите. Както вече казах, дългосрочният план за действие за биологичното земеделие вече е факт. Господин Хойслинг е прав. Нещата не се свеждат само до това да се увеличи обработваемата площ за биологичните пространства. Трябва да се увеличи и обемът на продукцията, да се насърчи също и потреблението на такива продукти в държавите членки. Има големи разлики в това отношение между държавите членки в момента. Отново ще ви дам за пример Австрия, където бях наскоро. Само 25% от обработваемите площи там са заделени за биологично земеделие. А потреблението на глава от населението на такива продукти в Австрия е в размер от над 200 евро. В Полша пък на глава от населението потреблението на биологични продукти е в размер от 4 евро – Огромни разлики има между държавите членки. Трябва да работим за развитието на биологичните методи на производство. Не бива да мислим само за увеличаване на обработваемите площи, заделени за такива методи. Трябва да има съразмерност на мерките. Трябва да се насърчават, популяризират биологичните продукти. Всичко това ще е част от плана за действие, който ще представим скоро. Бяха зададени въпроси и за стратегията от фермата до трапезата. Много въпроси, свързани с селското стопанство, спадат към ресорите на други генерални дирекции, като например въпроса за употребата на пестициди. С този въпрос се занимава ГД здравеопазване. Но мога да ви уверя, че активно участвам в работата, която се води в рамките на комисията. Всяко едно решение по тези въпроси трябва да бъде предшествано от оценка на въздействието ще се погрижа за това. Не бива да забравяме също така, че ако се внесат нови предложения, по които да се предвиждат по-високи стандарти, повече изисквания, повече натиск върху производителите, то ще трябва да отстояваме по тях интересите на производителите си. Няма да си променя мнението по въпроса. Господин Давид, коменти... той коментира, че е, има проблеми. Така е. Понякога се говори, че е, земеделските производители е, са жертви, но в края на краищата те са жертви на природни бедствия, като суши и други, които засягат медалието все повече, защото те са на предните линии на те, фронта на тези битки. И практики, които са вредни за околната среда, трябва да бъдат преустановени. Например, е, индустриалното, така да се каже, замеделие трябва да бъде ограничено. А биопроизводителите, семейните производители, семейните стопанства, те не, отго... не са виновни за подобни а, е, природни бедствия. Те не могат да бъдат обвинявани. Говорихте, е, е, господин Кузмюк, за протестите на е, селени и фермери в Европа. Така е. Има протести, разговарял съм с организаторите им. Хората са обезпокоени. Основните им страхове идват от новите задължения, новите искания – към тях и факта, че няма осигурено достатъчно финансиране. Това определено може да постави под въпрос целия зелен пак. Трябва да бъдем особено бдителни да а, направим максималното, за да може зеления пакт да не се придружава от напрежения и конфликти. Разбира се, е, фермерите имат право да протестират, да излизат с е, основателни искания. Тези искания са отправени и към националните правителства. Те изразяват притесненията на производителите. И що се отнася до малките стопанства, за които говори господин Козмюк, действително там има проблеми. Сега анализираме програмите за развитие на селските райони и си даваме сметка, че в проекто при предложенията има доста програми, които изключват малките стопанства с застъпените пределни стойности и така нататък, т.е. средствата отиват в огромните стопанства. Разбира се, е, това не се случва във всички програми, но ще има наблюдение над стратегическите планове на ОСП и ще имаме е, за цел да е, направим така, че да не бъдат забравени малките стопанства в стратегическите планове. Те трябва да бъдат включени и във втория стълб. За мен втория стълб трябва да бъде направен по-демократичен, защото има една тясна, много малка група от бенефициенти. Трябва да разширим тази група към много повече производители, ако има хора, които искат да участват, трябва да им позволим това. Господин Фланеган, вие говорихте за бюджета, как ще отстояваме бюджета. Аз бих казал, че ще работя на базата на мандата, който ми дава комисията. Работя е, посредством политически дискусии, защото нещата в края на кращата са в ръцете на страните членки и затова искам да ги убедя да бъдат смели. когато става дума за бюджета. Е, надявам се да има положителни промени. Бюджета трябва да се увеличи. Има огромни предизвикателства – и за да се справим с тях, трябва да има и съответните средства. В противен случай тази прекрасна идея за зеления пакт няма да може да се осъществи, особено в земеделието, а ние трябва да направим възможното то да се случи. Благодаря, господин комисар, за отговора на първия кръг от въпроси, а сега преминаваме към следващите колеги. Близо 30 колеги са поискали думата. Ще бъдем много стриктни е, по отношение на регламента. Госпожа Алиева, ако правилно чувам. Не, Агилар. Благодаря, е, господин комисар. Вие говорихте за вашето пътуване за Австрия във връзка и с първия и втория стоп на ОСП. В Испания ще можете да установите успехите в първия стоп, Повече конкурентно способност, повече устойчивост. Говорихте днес за Зеления пакт и за стратегията от фермата до трапезата по време на Зелената седмица стана дума и за последствията върху селското стопанство и върху земеделските стопани. Те са е, ясни, но може би ще можете да ни кажете нещо повече по този въпрос. Какво ще е въздействието на Зеления пакт върху стратегията от фермата до трапезата? вие отговаряте за това да защитите селското стопанство. вие сте човека, който трябва да го направи в Европейския съюз. Ще трябва, естествено, да помислим за конкурентоспособността ни по отношение на САЩ. Ще трябва да мислим. Следващият колега, моля. Благодаря ви, господин Войчиховски. Добре е, че сте тук. Това, което най-много ме шокира е, при вашето изказване беше, че 3% от всички е, притежатели или собственици на земя всъщност притежават повече от половината от площите. Имаме малки земеделски е, е, стопани и всъщност се оказва, че никой не мисли за субсидиите за площите по първия стълб. Много егоистично е това, в крайна сметка. Очевидно, ние подкрепяме погрешен модел. Бих желала иновативен подход по отношение на реформата и трансформацията в селското стопанство, независимо от различията между политическите групи. Знаем, че с зеления пакт ще има огромни проблеми и е, не бива да чакаме, за да почнем да защитаваме селското стопанство. Трябва да се е, защити втория стълб, но същевременно се питам дали в рамките на МФР е, държавите членки ще могат с по-малко, така да се каже, да получат повече. Не, като че ли няма да има такъв резултат. Госпожа Томашич, още веднъж напомням, ще спазвате регламента, моля. Госпожа Томашич. Благодаря, господин комисар. Съвсем накратко. Някои страни членки, включително Харватия, все още разполагат с много е, земеделски е, площи, които не се използват и са собственост на държавата. А има много млади хора, които имат планове да работят в земеделието, но не могат да ги осъществят. Комисията би ли могла да осигури някакви е, стимули, да подтикне държавите членки да направят някакво справедливо разпределение на земята. Dobrý den, děkuji pane е, předsedo, е, pane е, komisaři, děkuji za, za vaši prezentaci. Благодаря, господин председател, господин комисар, благодаря ви за презентацията. Ще ви попитам нещо, което още не е споменавано, а именно използването на новите технологии в растениевътството, например. Как ще процедирате по отношение на пестициди, химикали и същевременно, да, добре, ние сме против използването им, но земеделските стопани трябва да оцеляват. Очевидно ще бъде много скъпо да въведем новите технологии и альтернативни продукти за растителна защита. Как ще помогнете за едно по-добро развитие? Господин Амаро. Добре. Благодаря ви. ОСП и Зеления пакт. Е, това е всъщност е, големия въпрос. Как ще ги свършим? Как е, ще предотвратим неблагоприятно въздействие върху селското стопанство. Земеделците биват обвинявани, че те, видите ли, замърсяват околната среда, че те използват твърде много химикали. Ако Естествено, имате достатъчно финансиране, ще можете да помогнете на земеделските стопани, но инак е, как ще помогнете на португалските е, земеделски стопани и на европейските като цяло и най-вече на малките стопанства? Е, не смятам, че трябва да е, противопоставяме малките и големите, но все пак най-вече по отношение на първия и на втория стълб ще трябва да се помисли как да помогнем на най-уязвимите в рамките на политиката на кохезия. Колегата Кристенсън ще говоря на датски. Благодаря ви. Благодаря, че получих думата. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук с нас и ще работим заедно през следващите пет години. Въпрос. Как се отнасяте към новите е, техники като Криспа? Е, вече се стана дума за тях. Е, е нови продукти, нови е, растения могат да се е, разработват, е, които е, те ни помогнат срещу климатичните промени е, и ние би трябвало да използваме тези нови техники и технологии. Е, надявам се, че ще имате предвид това, което се работи по регламента. Колегата Бушман. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Войчеховски, радвам се, че днес сте тук. Въпрос е, за отношението към животните. Очевидно има драстични случаи на нарушаване на законодателството в това отношение. Животните се измъчват, животните страдат. Не става дума само за Европейския съюз, а и извън Европейския съюз. Няколко дни продължава транспорта, да кажем, за Централна Азия. И това е истинско страдание и изтезаване на животните. Нарушават се всички законови разпоредби. Каква стратегия подкрепяте конкретно, за да няма подобни трагедии по пътищата? Благодаря. Колегата Югил. господин председател, господин комисар, ще бъде съвсем кратък. Един въпрос, господин комисар. Ще има ли оценка на въздействието по отношение на Зеления пакт? Ще можете ли е, първо да установите дали целите съвпадат с нашите законови е, разпоредби. Има ли съответствие? Освен това, много депутати поставиха важната въпроса, за, е, важния въпрос за собствеността върху земеделските площи. И площите, сами по себе си има а, определени процедури а, в Польша, а, срещу които комисията а, възразява. Няма ли да спрете тази процедура, господин Русев? Да, благодаря на комисаря за това, че е тук. А, хубаво е, че чуваме, че вие а, смятате, че трябва да подкрепим е, по-добре финансирането е, на е, селското стопанство, но по отношение на Зеления пакт амбицията е много висока, а инструментариума, с който разполагат земеделските стопани, липсва. Те се нуждаят от определени техники, от определени средства за растителна защита. не става дума единствено за пари моят въпрос, господин комисар. Как ще се погрижите за това, че опитът на европейско равнище в това отношение действително ще се вземе предвид в рамките на Зеления пакт. И още един въпрос. Какво ще направи комисията за да предостави най-добрите техники и средства различни видове средства на земеделските стопани. Много ще ви благодаря за конкретен отговор. Госпожа Катайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Чудесно е, че сте тук, за да разговаряте с нас и да представите е, вашите планове. Говорихте е, за реформата на ОСП е, и за това, че тези планове на комисията от 2018 година започват да се изпълняват. Говорим и за Зеления пакт, който е много амбициозен. Нуждаем се от стратегически решения така че земеделските стопани е, да не затънат отново в бюрокрация и администрация. Е, не бива отново да използваме, така да се каже, стратегията е, на Камшика и Моркова. Как ще се погрижите за това селското стопанство да се разглежда като един положителен фактор в рамките на опазването на околната среда, земеделските стопани да не стават жертва на нашите екологични мерки. Госпожа Алиева, моля. Господин комисар, скъпи колеги, вече темата се засегна, но как ще осигурите синергията между различните линии на финансиране и постигане на общите цели, касаещи земеделието? Визирам ОСП, стратегиите за биоекономика и биоразнообразие, зелената сделка, стратегията от фермата до трапезата, предвид факта, че досиетата ще се разглеждат по различно време. Вие казахте, че бюджета на ОСП трябва да се запази и увеличи. Какво увеличение искате? Нека да не забравяме, че по втори стълб, по линия на ОСП се подпомагат много неземеделски инвестиции в селските райони и много инвестиции за подобряване на качеството на живот и услугите в селските общини, които значително изостават от модернизацията и дигитализацията и мерките за опазване на околната среда. И последно, говорим за малките производители, но липсват текстове за преходната национална помощ, което буди тревога от малките и семейни ферми. Какво е вашето мнение за преходната национална помощ? Vielen Dank, Herr Kollege Guerrero. Господин комисар, господин е, председател, ще трябва при всички положения да е, обърнем внимание на е, климатичните промени и на Зеления пакт, е, но също и на всичко това, което ще се отрази не само на е, глобалните температури и климата е, в глобален аспект, но и на е, всички мерки, които се предвиждат, които ще засегнат селското стопанство. Ние се нуждаем от земеделие, ние се нуждаем от плодове и зеленчуци, от а именно зеленчуците и плодовете се нуждаят от повече внимание, тъй като се нуждаят и от повече напояване. Как ще помогнете на зеленчукопроизводителите? Госпожа Агилера. Бих искала да чуя нещо повече за е, многогодишната финансова рамка, за зелената е, сделка или зеления пакт, е, за стратегията от фермата до трапезата. Нуждаем се от ясни послания за селските стопани. Ако няма ясни послания, не можем да успеем. Е, има е, и други въпроси, свързани с данъчно облагане, мита, е, възможности за пласмент, за търговска реализация. Именно по отношение на заехтина, да кажем, в Испания, трябва да се каже нещо съвсем точно. Ниските цени на изкупни цени задушават земеделските стопанства. Какво ще кажете на а, производителите на зехтин? А, на 30 януари ще има демонстрации. Колегата Кабаяш. Благодаря, господин комисар. Желая ви всичко най-добро за целия мандат. От основно значение, естествено, е, е стратегията, която е, ще приемем за е, производствения сектор, както и стратегиите за борба срещу климатичните промени, за хуманно отношение към животните, за здраве на животните и така нататък. Как ще зачитате в крайна сметка и очакванията на населението. Вие сте казвали и сте е, е писали, е, че ще има дългосрочна стратегия за селските райони. Надяваме се, че тази стратегия действително ще е, предвиди е, всичко това, което сме включили в стратегията от фермата до трапезата. Дългосрочната стратегия ще трябва да е в състояние да обхване всички аспекти е, на процеса и в контекста на МФР, естествено. Благодаря. Bine că avem diferențe majore între plățile directe. Благодаря, господин председател. Господин а, комисар, знаем, че има много големи разлики между преките плащания, особено между изтока и запада. Зеления пак ще се отрази върху всички земеделски производители, независимо къде се намират. И е, проблема с бедността или административните тежести ще бъдат едни и същи. Говорите да се е, намаляват пестицидите, торовете и така нататък. Но в е, такива условия е радно е, да говориме и за ускоряване на процеса на сближаване между страните членки. Никак не е просто. Е, земеделските производители в източна Европа да спазват същите стандарти, при положение, че тези от Запада получават много повече пари, т.е. очаква се да правиме повече с по-малко пари. Може ли да коментирате? А, също така и по въпроса за бързото сближаване по зелената сделка. Добре дошли, господин комисар. Е, е, има различни е, разпоредби за месото, включително и за заешкото месо. и очевидно не се взима предвид специфичната ситуация на отглеждане на зайци за месо. Не би трябвало в крайна сметка да допускаме такова нещо. Зайците е, е, в е, Нидерландия не са в чак толкова тежко положение, както да кажем в други страни. Но въпреки всичко, проблемите продължават и то навсякъде. Не бива да мислим единствено само за храната си, трябва да мислим и за животните. Господин комисар, какво ще направите, за да подобрите е, условията на отглеждане на зайци и за да се спре най-сетне с мъчението над животните? Yeah. Е, е, комисар, добродошъл. Колегата Богович. Добре дошъл на заседанието на комисията ни, господин комисар. Днес се говори за Зеления пакт, за цифров Европейски съюз, за многогодишната финансова рамка, както и за реформирането на ОСП. Предвижда се съкръщаване на средствата за селското стопанство и за развитието на селските райони. Поставят се все по-високи изисквания за екологосъобразност, както и все по-високи други изисквания. Селскостопанските производители се страхуват. В рамките на инициативата Интелигентни села се опитваме да работим по линия на по-съвремени вериги за доставка, насърчаване на заетостта и на туризма като альтернативно альтернативен източник на приходи. Зеленият пакт се отнася и до това, както и до застаряването какво ще направите за това, че да има финансиране за селските райони и по кохезионния фонд. Според мен селското стопанство и селските райони са част от решението. Госпожа Сандер. Комис... Благодаря. Добър ден, господин комисар. Нека да ви кажа колко съм обезпокоена по повод финансирането за справедливия преход. Е, този фонд е, се предвижда да е, подпомага регионите, които зависят на най-много от изкопаеми горива. Той се съдържа в третията раздел на многогодишната финансова рамка, там където са и средствата за ОСП. И въпросът ми е следния. Тук се предвижда да се подпомогнат страните, които са най-затруднени да осъществят зеления пакт. Не е ли по-добре да се изтеглят средствата във втора функция или най-вече в политиката за кохезионната политика? 7,5 милиарда са средствата там. А фонда за преход в може ли да се ангажирате е, с е, това, че изпълнението на зелената сделка и зеления пак няма да е за, за сметка на този фонд? Следващият оратор. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за е, готовността ви да работите с Европейския парламент. Пожелавам ви успех. Що се отнася до испанските производители, те в момента се намират в много затруднено положение. Економически загуби, загуби на работни места, вземат се някакви мерки за гъвкавост, примерно в винопроизводството и други, но не, те не винаги сработват. Комисията реагира твърде бавно. Кога и какво точно прави комисията, за да е, опази или да компенсира земеделските производители за санкциите, наложени от Съединените щати? Е, да компенсира загубите на производителите. Сега е, се твърди, че тези санкции са незаконни. Може би трябва да се търсят някакви решения. Благодаря. Ačiū gerbiamas pirmininkė, sveikinu Колегата Рупе. Поздравления за а, новия а, ви пост и ви пожелавам много успехи. Въпросът ми е следният. Какво, каква е позицията ви по идеята за пълна конвергенция? да има абсолютно еднакви. Е, е, е, има еднакви правила за всички страни, само че средствата са много различни. Средствата за балтийските страни не стигат дори до 70% от средноевропейските. Съответно, не е толкова лесно за нашите производители да си изпълняват изискванията. А тези изисквания сега стават все повече. Как точно ще работят тези хора? Следващият оратор. Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Добре, благодаря, че отделяте време за нас. Сега а, говоряме а, за стратегията от а, фермата до трапезата с която очакваме да посрещне, с която искаме да посрещнем очакванията на обществото по отношение и на околната среда. А, обществото обаче все по-малко разбира земеделските производители и тази а, стратегия не е ли един а, начин да възвърнем връзката на гражданите или на европейците с ОСП. Как ще се изпълнява стратегията от фермата до трапезата? Освен това, в тази стратегия следва да се е, зачитат интересите не само на производителите, но и на останалите граждани. Как смятате, че може това да се осъществи? Колежката Шойдрова. Благодаря. Разбирам ви, е, господин комисар, не защото говорим един и същи език, но защото разбираме и вашата желание да подкрепяте семейните стопанства, да се върви в посока намаляване на концентрацията на земя. Зеленият пакт ще е в под е, подпомага е, земеделските стопани, защото те са най-засегнати от климатичните промени. Казва се, че 40%, че 40% от средствата по ОСП ще са заделени за борба с климатични промени. Коментират се и много други програми, между които Хоризонт 20, Лайф и други, където ще се отделят сериозни средства за това но не виждам конкретно предвидени средства за земеделците, за, за работещите в селското стопанство, за посрещане на а, проблемите с климатичните промени. А, когато се говори за намаляване на пестициди, трябва да има и съответни помощи за това. Благодаря, господин комисар. Четири кратки коментара. Първо, продължавайте в същия дух, посещавайте стопанствата по места. Второ, за бюджета. И тук продължавайте по същия път, но разговаряйте не само с министрите на селското стопанство. Лошите са другаде. Министрите на селското стопанство са изцяло на наша страна. Министрите на финансите не искат да ни предоставят средства искат да задържат всичко за себе си. Трето, що се отнася до ОСП, радвам се, че предложихте да се излезе с списък от евентуални мерки от страна на Европейския съюз. И тук в комисията често сме обсъждали точно този въпрос. Ще възприемем идеята ви при по-нататъчните си разисквания. Четвърто, концентрацията на земи Както каза госпожа Винер, трябва да разискваме въпроса по същество. Да, наистина има проблем. Но чудя се защо в тази статистика квалифицирате всички в тези 3% като лошите? Тук попадат и други по-малки стопанства. Господин Андрия. Благодаря, благодаря ви, господин комисар, за да не мисля, че ще е лесно да убедим комисарите, че те имат своята роля за Зеления пакт. Той трябва да бъде придружен с един солиден бюджет, за да може да бъде изпълнен. Трябва а, също да се а, е, ангажира и цялата економика, за да следва и а, е, прехода в земеделието. Мислите ли, че реформата на ОСП, която започна от 2018, ще отговаря на амбициите на Зеления пакт? После е, промяната на предназначението на а, е, земята. Какво се очаква там да има като разпоредби? Колежката Магинес има думата. Благодаря, е, благодаря, господин комисар. Малко се безпокоя за това, че правите разделение между индустриално земеделие и биоземеделие. Едното е добро, а другото е лошо края на крещата има много конвенционални стопанства, които просто си изкарват прехраната с тази дейност. И е, когато говорим за индустриално е, земеделие, по-скоро е, трябва да се е, има предвид, че тук става дума често и за е, индустриална преработка на е, селско-стопански производство и много често поради е, пазарните цени тези е, хора остават е, без споминък. Второ, колко правомощия имате вие? Като че ли много от тях са иззети от други комисари. Стратегията от фермата до трапезата – доста неща няма да са във ваши ръце. После, е, е, работата ви в Световната търговска организация, там трябва да се постави въпроса за пестицидите. Колегата Либратон. Добър ден, господин е, комисар. Е, оценявам високо вашето желание за адекватно финансиране на ОСП и за връзката му с кохезионната политика. Току-що е, започнахте и с една много важна тема а, за концентрирането на земите. 3% от собствениците притежават 50% от земята. Това е, е ужасно. Имате ли е, възможност да обърнете тази тенденция, освен да стимулирате страните? Много трудна е, е задачата. Сега има и сериозни е, затруднения пред е, земеделските е, производители. Примерно зелената сделка, ако няма и съответното финансиране, последиците за тях ще бъдат драматични. Не говорите обаче и за една втора заплаха, именно споразуменията за свободна търговия. Как точно виждате е, връзката между ОСП и тези споразумения, които сериозно застрашават производството? Стигаме до края на въпросите и сега ще дам думата на господин комисар за отговори. Имайте предвид, че имате около 15 до 20 минути за вашите отговори. Bardzo Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję wszystkim państwu posłom za tak wiele pytań. Благодаря. Благодаря за въпросите. Опитвах се да ги е, нахвърля и е, се извинявам предварително, ако не съм успял да запиша всичко. Много е, въпроси бяха зададени. Госпожа Агилар. Вие е, казвате, е, че в Австрия даваме средства е, е, и не бива да забравяме е, за втория стълб и не бива да забравяме този втори стълб. Е, да, е, е, той съществува и е, който иска да се занимава с селско стопанство, може да се възползва от него, особено ако иска да бъде пределно ефективен. Става дума за допълнителни дейности по втория стълб. Така е замислен ОСП. И с удоволствие бих чул за повече практики по този, е, в този смисъл. Госпожа Винер, говорихте за концентрацията на земи и съответните данни. И господин Либретон повдигна същата тема на ниво Европейски съюз има една мярка, която може да се приложи т.е. пределните таванни стойности в такъв смисъл да се ограничат средствата за големите стопанства, за да не се получава именно такава концентрация. 100 000 евро ще е, е горната, най-таванната стойност – Знам, че е, вие дискутирахте е, в комисията реформата за ОСП. Имаше предложения за задължителни таванни стойности, но винаги в края на краищата се стигна се стигаше до там тези стойности да са доброволни. Аз лично смятам, че е, не бива да се подкрепя закупят големите стопанства над определена стойност, защото те се превръщат повече в предприятия. А повече от това мерките са в ръцете на страните членки. Не знаем как ще се получи въпроса и на диверсификация и на среден размер на стопанствата. При някои е 10 хектара, при други е 100 хектара. Националните инструменти разполагат с ред решения. Примерно в Польша има много ограничителни закони за закупуване на земя от собственици, които не са земеделци, независимо от националността им. Не може да се прави разграничение по признак националност, но би следвало да има именно такова разграничение спрямо това дали те са земеделски производители или не – ще е, опитваме се да направим един е, преглед, е, включително и по ваше искане, и ще разгледаме и този въпрос, за да можем да подкрепяме действия, които да дават възможност фермерите да придобиват земя. Това е основен проблем и за младите стопани. Има много проучвания – млади хора, които искат да се, да се заловят с земеделие, често не се чувстват достатъчно насърчени, защото е проблем придобиването на земя. Тя е обекти на спекулации, на опити за концентрация – ние ще направим всичко възможно, за да подкрепим решения, които да не позволяват това. Комисията има правомощия да наблюдава, да осъществява надзор и също да уведомяваме за добри практики по е, договор обаче е, всички е, режими на собственост са правомощия на страните членки. Госпожа Томашич от Харватия зададе въпроса за земите, които са държавна собственост в Харватия. Дори и харватските стопани ми зададоха този въпрос по време на посещението ми там. Мога само да кажа, че би трябвало да се възползваме от най-добрите практики, като например дългосрочното отдаване под аренда на държавни земи. Полша приложи този модел спрямо милион и половина хектара държавни земи. Те бяха отдадени под аренда на производителите. Иначе производителите не биха могли да си позволят да закупят тази земя. Дългосрочното отдаване под аренда е едно от решенията. Без зададени въпрос за новите технологии и новите техники. подкрепям тази идея. Трябва да се възползваме от новите технологии и новите техники. Следва да се селекционират, например, нови сортове растения, които да са по-устойчиви на измененията в климата. Ако в стратегическите планове на държавите членки се съдържат подобни предложения, то аз ще ги подкрепя. Прецизното земеделие също е един много добър пример за нови технологии – ако използваме методите на прецизното земеделие, ще намалим количеството употребявани торове, без обаче да отслабваме културите. Можем да използваме ако използваме прецизното земеделие и продуктите за растителна защита по по-прецизен начин. Готов съм да обмисля такива идеи, ако те се съдържат в стратегическите планове. Но всички наши действия трябва да се основават на научни доводи. Биотехнологиите, например, са повод за загриженост. Ако те излязат извън контрол, това може да се отрази неблагоприятно на околната среда. Затова и трябва да се вслушваме в гласа на учените. На базата на техните проучвания ще трябва да вземаме решенията за това дали да използваме някаква нова технология или не. Мисля, че господин Кристенсен зададе този кръг от въпроси. Госпожа Бушман пък зададе въпрос за превозите на животни. Да, един много чувствителен въпрос. Видяхме ужасяващи кадри от превози на животни. И много често това е повод хората да се обърнат срещу селскостопанските производители, но не те носят отговорността, не те превозват животни през Средиземно море, например. Превозвачите са онези, които не спазват стандартите. това трябва да се въведе по-строг контрол. В сила е регламент на Европейския съюз за превозите на животни, например. Има и друг още още един важен въпрос. Това е въпросът за намирането на альтернативи на превозите на къси разстояния. Ще трябва да се избягват подобни превози. Да вземем за пример един фермер, който предоставя животни на местно преработващо предприятие, близко до фермата му има договор между фермера и преработващото предприятие. Така няма да има нужда животните да се превозват. Ще се спестят разходи от транспорт, няма да има емисии на парникови газове. В рамките на Зеления пакт може да се търсят такива альтернативи на превозите. Има възможност за такива идеи и по националните стратегически планове. Зададохте въпрос и за преходния период. В момента се предвижда преходен период от една година. Да се надяваме, че ще можем да се справим в рамките на тази една година. че ще можем да постигнем напредък по МФР. Всичко зависи от това доколко ще постигнем напредък по МФР. Вече е започнал процесът. Да се надяваме също, че ще можем да приключим и по всички стратегически планове в рамките на една година. Така новата ОСП ще влезе в сила от 2022 година нататък. Зададохте въпроси за новите технологии. Мисля, че отговорих вече на този въпрос – но има и още нещо, което упоменах по време на изслушването си. Ако бъде одобрена МФРМ, то ще бъде учреден фонд за научно-изследователска дейност от областта на храните и селското стопанство – 10 милиарда евро ще бъдат заделени за този фонд. Тези средства трябва да бъдат изразходвани разумно, така че да са от полза за производителите. Така че научно-изследователската дейност, финансирана по този фонд, да допринася за намирането на практически решения. Не става дума за някакви отвлечени научни теории, трябва да се предостави по този фонд практическа подкрепа на производителите, включително и подкрепа за мерки за екологосъобразност. Има източници на финансиране, има инструменти, просто трябва да се възползваме мъдро от тях. Госпожа Катайнен каза нещо много важно казахте, че на производителите трябва да се гледа като на част от решението, а не част от проблема. Някои смятат, че трябва да се отървем от селското стопанство и селскостопанските производители. Всички дейности по Зеления пакт трябва да се реализират, но не бива и да забравяме, че към тях трябва да бъдат приобщени селскостопанските производители. Трябва да ги убедим, да ги окоръжим – вече казах, че селското стопанство, земеделието трябва да са по-екологосъобразни, но и селскостопанската политика трябва да отчита в по-голяма степен потребностите на производителите. Без тях няма да можем да постигнем нищо. Десетте милиона селскостопански производители в Европейския съюз гарантират продоволствената сигурност на 500 милиона души. Трябва да сме им благодарни за това, да ги уважаваме, тъй като това съсловие намалява. Трябва да подпомагаме сълскостопанските производители. Без тях в Европейския съюз няма да има продоволствена сигурност. Госпожа Алиева и други упоменаха необходимостта от по-висок бюджет. Тук Нека кажа нещо, което каза и господин Яра, именно, че трябва да говорим с министрите на финансите на държавите членки. Министрите на селското стопанство не са решаващ фактор в тази игра. Аз отстоявам ресора на селското стопанство в съвета, в комисията, но не всички са на същото мнение като мен – Вече разговарях с министрите на селското стопанство. Те имат някои идеи, които, по които в момента се работи. Работим по намирането на альтернативни решения, на по-справедлив вариант, така че да бъде постигнат консенсус с всички. Не искаме да си навличаме врагове, не искаме да настройваме държавите членки една срещу друга. Възможно е да се осъществи предложението за конвергенцията. Възможно е то да бъде одобрено от всички държави членки. Но преди това трябва да увеличим бюджета. Предпоставката за решаването и на този проблем е увеличаването на бюджета. Господин Гуереро говори за публикации в Нью Йорк Таймс. Разтревожих се, когато прочетох тези материали, тъй като в тях се отправя критика към политиката ни. В тези публикации се визират някои измами, Публикувани са материали за измами, има разследвания по измами, които текат в момента. Ако се стигне до нещо подобно, то ще се задействат ОЛАФ и други наши институции, борещи се срещу измами в ущърп на европейските интереси. В случай на измама ОЛАФ е длъжен да предприеме действия. Смятам да Започна с изготвянето на списък от превентивни мерки, мерки за борба срещу корупцията в рамките на ОСП. Справедливото разпределяне на финансирането трябва да е критерий по стратегическите планове. Не може да се действа на принципа, който е, свари, той превари. Трябва да се прави оценка на базата на заслугите и на базата на едни и същи критерии. Най-добрите трябва да получат финансиране, за което трябва да се погрижат държавите членки. Ние от своя страна ще излезем с списък от мерки за превенция, действия, които трябва да се предприемат, за да се предотвратяват измамите и корупцията. Госпожа Гилера зададе въпрос за графика на работа по отделните мерки по стратегиите, които ще се реализират в бъдеще. Най-важният за мен в момента въпрос е въпросът за стратегическите планове. В Зеления пак не се предвиждат нови законодателни инициативи за ОСП. Приключваме работата по реформата. Трябва да започне работата и по стратегическите планове. Стратегическите планове трябва да допринесат за екологосъобразността и борбата срещу климатичните промени. Изготвена е стратегията за биологичното разнообразие Работим и по стратегията за горите в нашата генерална дирекция. Има и редица законодателни актове, които имат отношение към други ресори, като например актовете за торовете. Те спадат към ресора на ГД здравеопазване беше зададен и въпрос за компетенциите на комисаря за селското стопанство. Казахте, че са били урязани компетенциите на този комисар, но всъщност му е отнето само едно правомощие. Става дума за правомощията в областта на държавните помощи в селското стопанство. Сега за тях отговаря ГД конкуренция. Това е единственото правомощие отнето на комисаря за селското стопанство. Хуманното отношение към животните и растителната защита вече от край време спадат към ресора на ГД здравеопазване, например. Когато бях член на Сметната палата и участвах в одити от областта на селското стопанство, основното ми лице за контакт беше комисарят по въпросите на здравеопазването тъй като работех по въпроси, спадащи към неговия резор. Господин председателят ми дава знак да приключвам. Показаното от господина Маро за малките стопанства и връзката им с кохезионната политика. Мисля, че не бива по бюджета за ОСП да се финансират действия за преустановяване на селскостопанска дейност. Това се случва. Има хора, които се отказват от селскостопанската дейност и се преквалифицират с средства от бюджета за селското стопанство. Но по за такива мерки трябва да има финансиране по Кохезионния фонд. Единствено и само ако някой иска да прилага по-биологични методи, например, то той може да бъде финансиран от нашия бюджет. Ако някой иска изцяло да се откаже от стопанството си, то за това си има финансиране по Кохезионния фонд. Инвестициите в селските райони също трябва да се финансират по този фонд. Извинявам се, господин председател, че бях толкова обстоен. Благодаря на всички ви за множеството интересни въпроси. Винаги съм на ваше разположение. Когато имам готовност да ви дам повече информация за въздействието на Зеления пакт върху ОСП, ще се свържа с вас. Първо трябва да изготвим анализа. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Мисля, че поставихме днес едно добро начало на съвместната си работа. Опитахте се да отговорите директно наистина на всички въпроси. Не се опитахте да избегнете отговор на нито един въпрос. Благодаря ви. Thank you.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 Yeah, no, it's my, it's my. So, also ich würde vorschlagen, dass wir... Предлагам да продължим. Загубихме малко време, но трябваше да дадем на господин комисаря достатъчно време, за да отговори на многото въпроси. Преминаваме към точка 16 от дневния ред. Решихме, че ще трябва по-обстойно да анализираме новия модел за осъществяване на ОСП от гледна точка на въздействието му върху държавите членки. Решихме да разговаряме с експерти, тъй като в държавите членки се прилагат различни модели за изпълнение централизирани, регионализирани или смесени такива. Поканихме четирима колеги, които ще докладват за всеки отделен модел. Всеки от тях има по 10 минути, за да ни опише въздействието на този модел върху своята държава членка, да ни изложи своите идеи и опасения. Ще дам думата след това на докладчиците в сянка, след това на останалите колеги. Давам думата на господин Новаковски, представител на Полската разплащателна агенция. Благодаря ви, госпожи и господа. Радвам се, че участвам в днешното ви заседание – ще ви представя накратко нашата агенция за преструктуриране и модернизиране на селското стопанство. Това е структурата на агенцията ни. Тя е на три нива. На най-горно ниво е централата ни. Броят на служителите ни в централата е около 10% от служителите в цялата агенция. Имаме също така и регионални и местни представителства. Служителите там са 34% от общия брой на служителите на агенцията. Става дума за регионалните представителства. На местно ниво пък работят 55% от служителите ни. Агенцията ни за преструктуриране има около 11 000 служители в цяла Полша, във всички представителства, които упоменах. Какви са функциите на агенцията ни? Изпълняваме няколко функции от ключово значение. Разплащателна агенция сме на Европейския съюз. Отговаряме и за институциите, прилагащи ОСП и общата политика от областта на рибарството. Тук става дума най-вече за първия стълб, за директните плащания. Отговаряме също така и за програми за рибарството и за развитие на селските райони. Работим и по държавните помощи. Става дума за подпомагането на стопанства засегнати от суши или пък на сдруженията на жените сълскостопански производители, насърчаващи традиционни методи, Разполагаме и с системи за регистриране, например на животни, на систем, с система за идентификация на парцелите, система за сателитни изображения. Имаме също така и регистър на производителите. В този регистър са вписани всички, които правят заявления към нашата агенция. В миналото сме били единствената агенция в Полша, изплащаща финансиране на производителите ни. Сляхме се с агенцията за селскостопанските пазари. Това бе на времето другата агенция, която също извършваше плащания за производителите, освен нас. Успешно беше това сливане. Няколко думи за финансите. Миналата година агенцията ни отбеляза 25-та си годишнина. Към момента сме изплатили 348 милиарда полски злоти, около 8 милиарда евро. От 1994 до 2003 година сме разплатили 3,6% от общия бюджет. Когато достигнахме горната граница по директните плащания, започнахме да изплащаме от директните плащания до 2019 година сме изплатили 96%. 53% пък са заделени за системите за пряко подпомагане. Тук са обхванати мерки за биологично разнообразие и хуманно отношение към животните. Това е финансиране по системата за директно подпомагане. Извършваме плащания също и за програми за развитие за населските райони и други програми. новият модел за осъществяване на ОСП и въздействието му върху нашата агенция. В стратегическия план се предвиждат два стълба и съгласувано използване на финансирането. Предвижда се да се слеят тук двата стълба. Това би било добре от административна гледна точка, за да се планират по-добре програмите, и да се извършват по-бързо плащанията. Предвижда се също и по-гъвкави правила за управлението на ОСП. Подкрепяме тази идея. Някои от европейските актове които се прилагаха на базата на прието в държавите членки законодателство, доведоха до добри ефекти в Полша. Създаване на съвременно и устойчиво селско стопанство, както и на съвременни устойчиви модели за развитие на селските райони в съзвучие с европейската политика в областта на климата и околната среда. Тук трябва да се опитаме да работим устойчиво в различни области – Полша си има своите особености. В някои региони на страната преобладават големите стопанства с много хектари. Това въжи по-скоро за северната част на страната. А в южната част на Полша има много малки разпръснати стопанства с площ около 4-5 хектара. Необходим ни е устойчив подход към тях. Така ще можем по-ефективно да финансираме. Трябва да се отчете им друга много важна тема, като цифровизацията и развитието на технологиите трябва да използваме цифровите технологии, да променим начина си на работа. Процесите трябва да се автоматизират. В рамките на новата програма ще се опитаме да отчетем всичко това. Няколко думи за предизвикателствата. Нека по-скоро се спра върху тях накрая. Ще премина към следващия слайд сега. Тук става дума за идеята за действия, ориентирани към качество на изпълнението. Това е една много амбициозна цел, която одобряваме. Става дума за оценка на резултатите от интервенциите и постигането на цели по новия модел за ОСП. Председателят моли оратора да говори по-бавно, тъй като има проблеми с превода. Трябва да гарантираме също така и ефективното прилагане на мерките, както и контрол върху разходите. Това е един правилен, амбициозен подход – Искаме да можем да инвестираме. Инвестициите трябва да са ефективни от гледна точка на разходите. Затова трябва да поставим акцента върху резултатите и показателите за резултати. Така действията ни ще са ефективни от гледна точка на разходите. Но има и нещо, което ни притеснява. Опасяваме се, че се работи с модел. Опитваме се да разработим критерии по него, да достигнем до правилните бенефициенти, но не можем да бъдем сигурни, че ще се гарантира определен брой заявления за финансирането. Може да бъдат въведени някои нови условия и правила междувременно, които да се отразят на цялостния процес. Затова, когато планираме действията, се опитваме да действаме изпреварващо, да предвидим колко заявления за финансиране ще има евентуално и средства в какъв размер ще можем да изплатим. Като цяло моделът е добър, амбициозен, но има съществува този фактор, който ни притеснява. Гъвкавостта. Има някои положителни аспекти във връзка с гъвкавостта, като например възможността за подбор на видовете интервенция. Предвижда се също така да се вземат предвид и потребностите на държавите членки, което ще направи действията ни по-ефективни. Има също така възможности за определяне на условията на местно ниво, Става дума за видовете селско, за това дали има селскостопанска дейност, както и за допустимия брой хектари. Младите производители. Тук критериите трябва да се определят на национално равнище, тъй като има разлики между държавите членки. определянето на условията за допустимост на ниво държави членки. Приветстваме и тази идея. Подбор на методите за контрол и на видовете санкции. Според нас този подбор трябва да бъде направен уместно в зависимост от потребностите. Преминавам сега към последния си слайд. Става дума за предизвикателствата пред агенцията ни. Те са свързани с цифровизацията. Ще представим новия си план в цифров вариант. Искаме агенцията ни да е изцяло цифровизирана. Няма как да избегнем пълната цифровизация. Имаме вече стратегия. Ще използваме също така сателитни изображения, и други технологии. Вече използваме такива, но искаме да ги използваме по-широко. Например, по отношение на сушите. Предвиждаме също така да упростим процедурите си. Може, например, да има възможност за подаване на едно електронно заявление за няколко интервенции. Разполагаме и с база данни, в която се регистрират данните от цялата агенция. Тези данни се обработват. Оттам нататък можем да подадем и конкретна информация, която да допринесе за мониторинг върху целия процес. Давам сега думата веднага на господин Рибейро, ръководител на разплащателната агенция в Португалия. Grazie. Bom dia e, antes de mais, muito obrigado pelo. Благодаря ви. Благодаря първо за поканата за участие в тази дискусия. Много важно е да е, погледнем е, и историята на ОСП и да разгледаме в такъв контекст реформата – тъй като става дума за преминаване към а, е, определен преход, а, е, който а, е, надяваме се ще има положителни резултати. Това е положителен момент, да, нов модел. Нов модел, който се надяваме, че ще доведе и до нови решения. Ще трябва да сме особено внимателни и взискателни по отношение на осъществяването. Преди това се концентрирахме върху разходите, сега ще се съсредоточим върху резултатите. Резултатите са важни за дънакопаците, за земеделските стопани и за обществото в Европейския съюз като цяло. Да, ще трябва да предотвратим е, отрицателно въздействие, ще трябва да се спрем най-вече на аспектите, свързани с плащането, с разплащанията. Очевидно, не можем да очакваме да потекат е, много повече пари към производителите на европейско равнище. По-скоро, може би, ще чувстваме недостиг на финансови средства. Това е много важно. Но о, злоупотребите с средства от фондовете е нещо, което непрекъснато срещаме като съобщение и в вестници, списания, <clears throat> по електронните медии. Става дума обаче и за е, една друга загуба, която се реализира непрекъснато, именно липсата на достатъчно добри резултати. И така, ОСП е, е, чудесно се справя с подпомагането на земеделските стопани до сега. Но в момента земеделските стопани, независимо от това, че изпълняват правилата стриктно, не постигат добри резултати в своята дейност. И аз много се надявам, че новият модел ще бъде нещо положително и ще допринесе за напредък. Естествено, при определени условия ще трябва да кажа няколко думички по отношение на условията, които са обаче много важно. Ефективно упростяване. Dificuldade de percepção por parte dos beneficiários das regras que têm que cumprir, da dificuldade de entendimento dos beneficiários sobre uma excessiva carga de conformidade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 Тоест не става дума само за разходите, а за конкретно измерими е, резултати, които са постигнати. Реколта, производство, И именно това се финансира, а не разходите. И това ще бъде, е, надяваме се, мотивиращ фактор. Ние знаем, че а, е, средствата трябва да се изразходват е, коректно, съгласно правилата и целесообразно. Имаме плащания на основата на определени правила за разплащане. Дигитализацията очевидно ще е, допринесе за по-бързи процеси в това отношение, но може би и резултатите ще бъдат е, не съвсем ясни в момента, в първия миг ще трябва да защитим естествено и личните данни е, е, на всеки, който участва в е, това цифровизирано разплащане. Ще трябва да търсим решения за тези допълнителни проблеми. Ще, за да направим модела действително добре работещ. И нека да подчертая още нещо. Необходима е промяна е, на подхода, е, защото е, модела предполага повече ефективност, по-малко администриране, по-упростена процедура. И а, така ще се а, постигне и а, по-лесно съответствието, към което се стремим. Смятам, че основният момент е именно този преход, който трябва да се осъществи. Ние ще трябва да положим необходимите усилия. Благодаря. И така, сега преминаваме към регионалните представители. Фабрицио Стела, който е директор на разплащателната агенция в Венеция. Имате думата. Е, грация. Grazie Presidente, ringrazio tutti. Благодаря, благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички ви. Много се радвам, че мога да ви представя агенцията ни. Ще ви разясня каква роля играем в региона Венето, за да очертая по-точно и задачите и структурата ни. Венето е много разнороден регион от териториална гледна точка. Тук има планински регион, веригата на доломитите. Има също така пасища, както и гори. Има също така и много голям обем на зоотехническата продукция. Известни сме също така и в кулинарната област. Произвеждаме много качествени вина, като просеко, валполичела и други. На нашата територия има също така и много обекти, защитени от ЮНЕСКО. Произвеждаме майс, соя, ориз, червено цвекло и други. Произвеждаме също така плодове и зеленчуци. Произвеждаме праскови, ябълки, круши и други. 19 000 хектара са тези площи. Освен това, произвеждаме един специален вид салата, наречена радикио ди тревизо. Що се отнася до Плащанията по ОСП регионът на Венето е, агенцията за региона Венето е изключително важен. Публичен орган сме и действаме в рамките на законодателството. Подлежим също така на инструкции от страна на регионалните структури. Започнахме дейността си през 2002 година. През същата година получихме и правомощия като разплащателна агенция. Те ни бяха предоставени от Министерството на селското стопанство. През 2011 година към нас се присъединиха и бившите регионални инспекторати по културата. Това означава, че всички а, дейности, които са свързани с управлението, практическото управление на помощите, вече спадат и към нашия ресор. От 2017 година изпълняваме и нови функции. Управляваме оперативната една оперативна регионална програма. Освен това, работим и от областта, и в областта на занаятите, научно-изследователската дейност, по много други дейности, свързани с други области, като градския транспорт и други. Други делегирани функции, които изпълняваме от областта на селското стопанство – и развитието на селските райони са свързани с лозаро-винарския сектор, който е много важен в Венето. Видяхте какво се случи преди две години и половина по време на бурите, какво се случи и в Венеция. Работим също така и по предоставянето на помощ по всички дейности, които са свързани с природните бедствия. Сред служителите ни са 400 души. Имаме също така генерална дирекция в столицата. Представени сме във всички градове на региона. 112 000 са преписките, по които работим. Около 800 милиона са преките и непреките плащания, по които работим. Вече от години постигаме отлични резултати по програмата за развитие на селските райони. 30 000 са стопанствата, които ни делегираха управлението на лозаро-винарския сектор. Какво смятаме за реформата? Готови сме да управляваме една система, основаваща се на качеството на изпълнението. Но въпросът е по-скоро дали наистина сме готови. Отговорът не е толкова лесен. Опитът до сега с ОСПМ показва, че системата функционираше добре. Под 3% е процентът на грешки. Но новият модел е много сложен. Изискват се много постижения в областта на цифровата област, повече човешки ресурси, както и повече разходи, както за разплащателните органи, така и за бенефициентите. Мога да ви дам за пример по-строгите мерки за екологосъобразност които са голямо предизвикателство. Ще настъпи промяна в парадигмата. Необходимо е време, за да се осъществи тази промяна. Трябва промяна в методологията, но в момента е сложно да се осъществи такава промяна, най-вече по отношение на инструментите за управление. Трудно ще бъде не само да се постигнат целите по стратегията, трудно ще бъде да се въведе и ефикасна система за мониторинг. Затова от голямо значение ще е използването на новите технологии в областта на проверките. За целта ще са необходими първоначални инвестиции за създаването на информационно-технологична система с цел регистриране и обмен на полезни данни. Така ще може да се правят проверки чрез системата, а не директно по места. Що се отнася до околната среда, в Венето с течение на времето разработихме интегрирана система за управление, която трябва да се адаптира към новия модел. Става дума за системата за географска информация, система, която използват всички. Използват се и други системи за контрол – като мобилно приложение. Тя още от сега дава възможност за съкръщаване на времето за проверките по места. Що се отнася до проверките по места, използваме таблети и специално приложение. Така правим проверка на изпълнението на условията. А в бъдеще ще правим също така проверки и по спазването на условията по програмите за развитие на селските райони. Що се отнася до стопанствата, разработихме приложения, по които се подава информация за процесите в стопанствата по места. Правят, например, бенефициентите снимки, и изпращат ни тези снимки, така актуализираме кадастъра. Използваме също така и дронове. Ние сме първата административна структура в Италия, която прави това. Това са международно сертифицирани цивилни дронове. Аз, например, имам сертификат за управление на такъв дрон. Използват се фотографии, направени по места, предоставят се на органите за контрол. И така може да се отразят промени в използването на почвите. Използваме също така и системата Коперникус. А що се отнася до проверките по декларациите, използваме и други данни от система с сензори, също по програмата Коперник. Бях също така назначен и за служител, който да отговаря за извънредните ситуации. Разработихме едно приложение, на базата на което се управляваха действията в общините, засегнати от бурята преди известно време. В това приложение се събират различни видове информация. Така можем да кажем, че сме изпреварили много промени, свързани с развитието на технологиите в рамките на ОСП. През 2015 година тези, много от тези проекти бяха представени на една международна конференция, в която участваха и други държави членки. Олаф финансира и редица наши проекти. Стана ясно, че трябва да имам обмен на опит, както технически, така и за научно-изследователска дейност между отделните органи. Сателитните системи, които са сертифицирани за използване за стопанствата, ще са от много голямо значение за бъдещото развитие на ОСП но към момента тези системи не са достатъчно разработени. Затова трябва да има и усилия от страна на комисията и на ниво държави членки за доразработването на тези инструменти за контрол. Тези системи за наблюдение, за сателитно наблюдение са много комплексни – Някои говорят за тяхното автоматично използване, а не само в определени моменти. Но е много сложно да се определят по този начин на алгоритмите, когато се използват системите в определени моменти. А що се отнася до възможностите за упростяване, една възможност може да се предоставя помощ не по конкретно искане. Може също така да се използват и упростените варианти за разходите. И би трябвало да изиграят активна роля дружествата при прехода в областта на ОСП. Ще трябва да има повече технологични ресурси и по-малко бюрокрация, като се вземат предвид и нуждите на ползвателите. Благодаря ви. Ще помоля всички да говорят колкото е възможно по-бавно, е, тъй като има е, интересна информация във вашите презентации и всички ние желаем да ги чуем. Преводачите ме помолиха за това. И така, Флориан Гибис, е, който е от баден вертенберг понякога регионалния език и диалекта, който се говори в тази провинция и за мен е не труден за разбиране, но той ще се старае сега. И така, е, благодаря, е, скъпи Норбърт, е, уважаеми госпожи и господа. Вие знаете, че и забелязвате, че ние, разплащателните агенции, изпитваме потребност да споделим с вас нашите тревоги, както и нашите проблеми и важни аспекти на нашата работа. Ще се постарая да го направя 13 са общо разплащателните агенции в Федералната република. Те са интегрирани обикновено в структурата на съответната федерална провинция. Баден-Вюртенберг съвсем накратко ще представя тази агенция, една от 13-те. 60 хиляди са селскостопанските предприятия. 35 хектара обикновено е площа, с която разполагат обработваемата площ. Това е свързано с топографията, в крайна сметка, и е, от тук проистичат и определени изисквания. В северните федерални провинции е, нещата изглеждат по-различно, отколкото в Бавария и в баден вертенберг Миналата седмица се видяхме с много от вас и по време на Зелената седмица. Е, проведохме много е, ангажирани дебати е, на е, високо равнище с министрите. Ставаше дума за това как точно ще се прилага новата е, ОСП, какви ще са е, съответно. Е, последствията е включително и за работещите в е, администрацията, които е, имат пряко отношение към тези въпроси, доколко те самите приемат новите е, положения и доколко тези нови положения се приемат и от земеделските стопани. Благодаря много и на колегата, колегите, които говориха преди мен. Виждам известни допирни точки с така, региона на Венеция. Благодаря на италианския колега, който говори в духа на това, което и ние мислим. Да, действително, има неща, които на всяка цена трябва да поставим и мислим по този въпрос в Германия. А именно, трябва да се отчита регионалния характер. Вие знаете, че в рамките на Федералната република с нейното федерално устройство, всъщност втория стълб е, така да се каже, от правомощията на федералните провинции. При първия, т.е. в ръцете на федералната, федералното равнище, докато при първия стълб става дума точно за обратното. Федералните провинции отговарят за първия стълб. Ето, всичко това, естествено, трябва да се съобрази, да се видят различията и да се отчетат. Трябва да действаме, трябва да съгласуваме действията на разплащателните агенции на всяка страна, трябва да се отчитат регионалните потребности. За нас е много важно регионализацията като елемент в националното планиране. В никакъв случай не бива да омалуважаваме този аспект. Това естествено се отнася и до втория стълб но повече за първия стълб. А, и а, освен това, ще трябва да а, имаме предвид и това, че ние им, имаме структури за информационни технологии на най-вече на федерално равнище. А, за да се създадат и съответните и те отдели и на регионално равнище или равнище федерална провинция в Германия, естествено са необходими допълнителни е, усилия и най-малко две години ще са ни необходими. Така че е, трябва е, да има един подготвителен период е, във връзка с тази регионализация, във връзка с особеностите на устройството, държавното устройство. Мониторинг. Да, ние разполагаме с някои модели. И те не винаги в миналото са били идеални, но сега сме малко критични към новия модел на мониторинг, на наблюдение защото той предполага и съответната система за администриране, за което ни създава известни трудности. Все пак ще трябва отново да адаптираме този е, модел на наблюдение към регионалната особености този модел на наблюдение трябва да е в състояние да отговаря на съответните изисквания и да отразява също и регионалните условия, които са различни. Виждате, че инак се появяват трудности. В Бранденбург нещата стоят по-различно, отколкото в Баден-Вюртенберг. В пред Алпието в Бавария също е много по-различно и от гледна точка на безопасността и техническите характеристики на системите трябва да помислим как ще се справим с някои въпроси, които ни тревожат. Ще трябва при всички положения да можем да отговаряме и на допълнителни въпроси, свързани с екосхемите, с схемите за единното плащане, за еко мерките и така нататък при всички положения ще трябва на място да извършваме надежден контрол и наблюдение, естествено. Контролът от контрол на изпълнение на, и съответствие към контрол на резултатите това е големия преход, който ще трябва да осъществим. Има и положителни моменти. Те бяха представени в е, достатъчно ясна форма от колегите. Естествено, сега ще трябва да говорим за постиженията, за е, изпълнението, за резултата. И е, ако постигнем тези резултати, действително ще можем да говорим за една добра селско-стопанска политика. Контролът върху е, резултатите ще трябва да се интегрира някакси в е, е, администрацията, в административния апарат. Имаме вече основния регламент, е, основния правен акт. В момента ще видим как точно ще организираме нещата в федералните провинции. Опростяване, да, и контрол върху изпълнението и резултатите това са новите елементи, които обаче не се посрещат непременно с аплодисменти. Има и скептицизъм. Но Европейските разпоредби са достатъчно добре познати. Ние също сме е, е, запознати с тях, както и замеделските ни стопани, но е, трябва при всички положения е, да ги познаваш толкова добре, че <laughs> и да можеш да ги изпълняваш и да ги изпълняваш, е, да искаш да ги изпълняваш. Е, става дума за е, максимално прост опростяване, но е възможно тук, е, така да се каже, да има пролуки в системата и да има разпускане. Това е нашата тревога. Е, контрол, условията за контрол трябва да са достатъчно е, стриктни, достатъчно високи трябва да са изискванията, за да не се допускат пропуски и за обикаляне. И тук ще кажем, нека да а, засилим субсидиарността там, където да кажем, има райони, в които да кажем, има по-малко е, нужда от контрол да може да се осъществяват е, по-малко проверки, но в е, Баден-Вюртенберг, да кажем, ние виждаме, че има Мегдан за по-добри резултати и там ще трябва да осъществяваме повече проверки. И единното плащане да, това като, така да се каже, като единица мярка е важно – но тези е, е, така, единични плащания в, по рамките на е, едината схема за плащанията е, ще трябва да се е, премисля още веднъж много добре е, трябва да видим как точно ще се определи съответната е, сума като размер и на федерално равнище, но ще трябва да отчитаме именно и регионалните особености. Когато говорим за единно ставка или за единно плащане, винаги има опасност, че няма да се е, обхванат всички необходими, да кажем, специфични аспекти, които се отразяват на резултата, възможно е, е да, естествено да има и е, повече отклонения. Но при всички положения има начин да се определи тази е, единна ставка, защото имате максимални е, стойности, имате средни, имате най-низки. При всички положения, когато говорим за национален план за стратегия, е, очевидно не става дума за регионални планове, т.е. не отговаря на нашата представа за регионализация. Е, много, много благодаря. Още веднъж за това, че имах възможност да споделя с вас моите виждания и се радвам на дискусията. И така, Пал де Кастро а, а, помоли а, е, да получи прав думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Извинявайте, но трябва да си хвана полета няма да мога да изслушам отговорите. Благодаря и на четиримата ни гости. Благодаря най-вече на изказалия се последно колега. Проблемът с настоящото предложение за реформа – което обсъждаме, по което работим и предлагаме изменения по целия пакет, е, че единият управляващ орган се намесва в отношенията между управляващите органи и Брюксел. Аз съм против ренационализацията. От една страна се вменява отговорност на държавите членки, а от друга страна регионите не носят отговорност в държавите членки. Дава се отговорност на централизирания управляващ орган, на държавата провокиращ въпрос към всички вас. Ако продължим по този път на реформи, то каква съдба ще сполети всички резултати, които сте постигнали до момента? Какъв смисъл има да работят регионалните органи при положение, че ще има в бъдеще само един план, който ще се определя и управлява на централно равнище? Да, ще продължат да съществуват федералистичните органи, но каква точно ще е тяхната роля, ако продължим по този централизиран път? Благодаря. Давам думата на Петър Яр също за две минути. Само две минути имам, затова нека започна с оценката и заключенията. Ще видим после колко въпроса ще мога да задам. Днес сме стигнали до много важен етап. Независимо от това дали реформата ще е добра или не, разплащателните агенции продължават да са основното действащо лице. Ако искаме е, реформата да се увенчае с успех, то трябва да бъдат реформирани първо разплащателните агенции. В момента работим по законодателния текст и ще сме ви много благодарни, ако се включите и вие в този процес най-вече що се отнася до регионализацията. Всички политически групи тук ентусиазирано подкрепят тази идея. Категорично настояваме за регионализацията. Ако смятате, че трябва да се предвидят по-категорични ангажименти за нея в законодателния акт, моля да ни го кажете. Казахте, че според вас има шансове по новия модел на осъществяването на политиката. Да, това е така и за това е изключително важно – да се упростят процедурите. Средствата, които ще бъдат спестени от това упростяване, ще трябва да бъдат използвани реално от вас на регионално равнище. Преходният период ще трябва да бъде удължен вероятно на две години, за да можете да обмените опит помежду си, да свикнете с системата. Всички производители трябва да се ползват от възможно най-упростената, най-небюрократичната система. И то повсеместно – трябва Германия, Италия, Португалия, всички останали да обменят за това опит по между си. Трябва да се прави, както казахте с право, разлика между грешките и злоупотребите. Един производител, когато познавам, например, е декларирал с 3,5 хектара по-малко в един документ, за което сега бива санкциониран. Не е допустимо нещо такова. Ларике Мюллер. Благодаря ви. Няма да повтарям казаното от колегата Яр. За нас е важно усилено да работим по позицията на парламента. Надяваме се до средата на тази година да можем да гласуваме по нея в пленарната зала и след това да встъпим в тристранните преговори. Пет заседания бяха проведени на докладчиците в сянка за хоризонталния регламент. Обобщихме идеите на докладчиците в сянка, излязохме и с конкретни въпроси към вас. Членове 14, 15, 29, 84 и 87 са все още части от текста, по които има нерешени проблеми. Може би ще се обърна с въпросите си по тях към вас в писменна форма. Какви са всъщност проблемите на разплащателните агенции? Имате нужда от повече гъвкавост при определянето на показателите ли? Ще бъдете ли готови своевременно да работите с този нов модел, ориентиран към качество на изпълнението? Вече се обсъжда възможността за въвеждането на преходен период от две години. Каква инфраструктура, какви ресурси ще са ви необходими за това? Предвижда се повече персонално. Достатъчно ли ще ви е това? Защото ако трябва хем да измервате, хем да правите оценка, то според мен работата ви ще се осложни. Смятате ли, че упростяването под формата на по-малко проверки ще може да бъде постигната при прилагането на този модел. Всички искаме да има преход от изпълнение на изисквания към качество на изпълнението. Знаем, че трябва да се борим срещу климатичните промени за повече екологосъобразност, но е трудно да се постигне това. Сега ще дам думата на представителите на разплащателните агенции за отговор. Ще ви дам думата в последователността, в която се изказахте преди малко. Господин Новаковски. На początku отповям на питание trzecie, бо видае се... Ще отговоря първо на третия въпрос. Той е много важен. Две са предизвикателствата, що се отнася до новия модел – Първото е законодателството, второто е информационните технологии и цифровизацията. Тези две предизвикателства ще ни отнемат най-много време. Що се отнася до целите и показателите за изпълнение, те трябва да бъдат цифровизируеми, квантицируеми така че да могат да се използват съответните информационни системи и то по, за автоматична обработка на данните. А, що се отнася до проблемите с числеността на персонала, за момента не правим такива оценки. Считаме, че имаме за сега достатъчно хора. Поне това е отправната ни позиция. По предходния е, въпрос е, е, подкрепяме регионализацията. Много важен е този въпрос. Различните региони имат, работят в различни условия и специфични характеристики. За това малките стопанства, които са с определен размер, там ще има проблеми, може би, с изпълнение на задълженията. Над 3000 са бенефициентите и около 650 са стопанствата под 10%. Там ще има проблем с условията и вероятно ще се увеличат разходите. Това е, това са най-важните въпроси в новия програмен период и предлагаме две години да е срок. Благодаря simples. Para nós é evidente que o período de transição de dois anos também seria mais. Благодаря. Разбира се, е по-добре да бъде по-дълъг преходния период, както споменаха и колегите. И новите технологии трябва да се е, доразработят. Два други е, момента са важни. Не могат да се застъпват двата модела. Това не е възможно. Тоест, е, изпълнението с е, възможностите за съвпадение. В Португалия направихме оценка процента повече е, проверки трябва да направим, за да можем да покрием системата. Това е огромно увеличение – А проверките за кръстосано спазване, които сме изпълнявали в времето, примерно са откривали несъответствие от порядъка на 160 евро, защо трябва да се е, създава цялата тази сложна организация за такива суми. особено що се отнася за, до дребните стопанства. Регионализацията не представлява голям проблем за Португалия. Разбирам, че има други страни, където това би било проблем. Ние имаме три автономни региона с съответни правителства – но разплащателният орган е един, така че няма проблеми. Поне за нас няма отношение този въпрос. Благодаря, господин Стел. Си, я особено ringrazio i Благодаря на колегите, благодаря най-вече на депутатите за въпросите им, както и за критичността им. Аз също съм критично настроен като представител на разплащателна агенция. Съгласен съм най-вече с това, което каза германският колега. Въпреки, че сме много високо развит разплащателен орган, орган, който използва напреднали технологии, смятаме, че преходът от единия модел към другия, тази смяна в парадигмата, промяна в нагласите със сигурност ще доведат до разходи. Ще са необходими разходи както на ниво разплащателна агенция, така и по отношение на изискванията, които трябва да спазят производителите. Ще се увеличат разходите и за едните, и за другите, което ни притеснява. Притеснява ни и онова, което посочи депутат Декастро и за което говориха и колегите – Става дума за преките взаимоотношения с Европейския съюз. За нас те са много важни. Пряката връзка с Европейския съюз ни помогна да извлечем много ползи, помогна ни да въведем добри практики. Но дори и да бяхме напълно готови за подобна промяна в парадигмата, то не знам дали биха били готови селскостопанските производители. Не бих казал, че те са готови да разберат причините за тази промяна. В нашия регион, например, е, системата до сега работеше добре. Производителите няма да разберат защо трябва сега тя изначално да се промени. Винаги, когато има някаква промяна, била тя и положителна, трябва да се започне от най-низкото ниво. Не зная дали на високо ниво на ниво централна изпълнителна власт в Италия е бил изискан този двугодишен преходен или буферен период. За нас той би бил много важен. Благодаря, господин Гибрис. Благодаря. Съгласен съм с преждеговорившите. По първия въпрос, въпроса на господин Декастро, регионализацията за нас е много важна, не, защото, не само защото е заложена в Конституцията ни, а и защото има полза от съществуването в една федерална държава на регионални разплащателни агенции. Европейският парламент и Европейската комисия излизат с нови идеи и мисля, че тук може положително да се включи разплащателния орган на базата на своя опит на местно равнище. Ние изобщо не поставяме под въпрос подхода. Той съдържа много положителни елементи, които могат да бъдат доразвити. А що се отнася до предстоящата промяна, ще трябва да сме в състояние да предприемем необходимите за нея действия. В новите разпоредби се предвижда и съществуването на функционираща система за управление и контрол. До сега системата ни работеше добре. Няма да се понижи качеството на работата ни и в бъдеще след промяната но въпросът е дали не би трябвало да подходим по-критично към някои елементи, например така наречения жълт картон. Едно цяло 0,7 милиона евро са разходите за извършването на проверки при нас, а събраните санкции са в размер от 750 000 евро. Виждате, че няма съразмерност. Трябва да бъдат взети предвид, т.е. особеностите по места. Регионализацията в рамките на стратегическия план поради това е важна за нас, но мисля, че ще можем да се справим с този проблем. Моделът ориентиран към качество на изпълнението. Госпожа Мюлер говори за него. Да, според нас това е един добър модел, ще го подкрепим. Има някои елементи, които са с по-голямо значение, други не. В малките и средни предприятия може ясно да покажем на производителите, че по новата ОСП можем да предоставим нови стимули. Важно е също да се опрости и системата за проверките. Благодаря. Следва сега още един кръг от въпроси. Имате по една минута за изказване, госпожа Сандер. Благодаря, благодаря на всички за презентациите. Мисля, че е, сериозни са предизвикателствата към този текст. Два компонента искам да е, наблегна. Първо, упростяването. Там трябва да дадем отговор за като с това, което ще решаваме тук, започваме да даваме тези е, отговори, но това, което чувам сега от вас, никак не съм сигурна, че всъщност се получава упростяване и дали то ще е, смени нещо за производителите, които вече съвсем не им е лесно с различните правила и проверки. А второто важно нещо е европейското естество, европейския характер на модела. Т.е. да има ясни, твър... силни връзки между националното, европейското и регионалното ниво. Също така трябва да се е, от, настоява на спазване на правилата и е, контрола за спазването им. Аз лично е, се придържам много към идеята за спазване и то спазване на европейско ниво. За това искам да ви чуя дали е, смяната на е, Европейската система за допустимост на разходите, не говоря само за изпълнението, но а, има ли е, изпълнението трябва да е полезно за гражданите, но трябва да е и, и просто и съответно пригодено. Смятате ли, че националните органи е, е, разписват достатъчно е, правила за проверяващите или ще има нарушения? Много се озадачих от слайда на представителя на Португалия, който ясно ни казва, че смятаме, че няма да има контрол за, е, за спазване на, на национално ниво. Кой ще осъществява тогава този контрол? Колегата Дорфман. Благодаря ви за щедростта. Интересно е наистина да разговаряме с служители, които отговарят за прилагането на нашите решения. Въпрос към господин Сера. В Италия моделът за управление е сравнително сложен, що се отнася до плащанията. От една страна съществува национална агенция, която обслужва определени региони, а други региони, по-големи региони като вашия, имат регионална система – Ако трябва да направите сравнение между двете системи, има ли разлика в ефикасността им? Според вас, новият модел, по който работим тук, модел, който поставя много по-силен акцент върху националното ниво по линия на националните стратегически планове, би ли могъл да изправи пред трудности регионалните структури? така че да се окаже натиск за въвеждането само на национална агенция? Или пък ще се запази действащата хибридна система според вас? Господин Фланаган. Um... Благодаря. Един а, е, въпрос, който имам към всички а, е, наши гости и се надявам, че може да му отговорите. Мислите ли, че пътя по който се движим ще донесе опростяване? защото комисар Холган сигурно хиляда пъти е, спомена опростяване. Е, не знам точно, аз не виждам какво по-просто се случва в момента. Като че ли за е, момента, за мен, опростяването изчезна. А нашия гост от Полша каза, не знам дали съм разбрал правилно, 11 000 работят по реформата на ОСП. А, много ми е интересно за по-малки страни, като Ирландия, ние общо 3000 са ни зетите в селското стопанство. Разбира се, в Польша площа е много по-голяма, само че е, ще има огромни е, проблеми с е, формулиране на политици и така нататък. Мислите ли, че малките страни ще имат нужда от помощ, след като 11 000 работят по реформата в Польша, а 3 000 са само работещите в земеделието в Ирландия? проблемът ще е голям. А също колко, какви ще са разходите, включително и за е, мерки за околната среда, като проценти от, и откъде ще дойдат парите? Колегата Русан. Е, Благодаря, господин председател. Чудесно е, че разменяме мисли тук ние тук в Брюксел създаваме правилата, е, но е, естествено трябва да знаем практиците какво мислят е, при прилагането. Естествено, много важно е точно това. Изпълнението на правилата. Очевидно се тревожим. Какви ще бъдат разходите по изпълнението, по контрола? Що се отнася до втория стълб, е, знаем какви са е, приблизително е, разходите по изпълнението, но колкото повече контролирате, толкова повече ще растат и разходите. Контрола, проверките на място – са скъпи и мъчителни, както за е, земеделския стопанин, който се контролира, така и за контролните инстанции. Така че би трябвало проверките на място да се ограничат, доколкото е възможно. Естествено, остава дума и за начина по който ще се работи с новата техника, с сателитна техника, да кажем. Така че, когато създаваме нашите правила, трябва да мислим и за това, за което говоря. Изпълнението, разходите по изпълнението. Хубаво би било с сателитни снимки да извършваме проверките. Колегата Джерусо. Си, в in particolare al Имам конкретно въпрос към господин Стела. Говорихте за пример за добри практики в Венето по отношение на управлението и проверките при европейското финансиране. Смятате ли, че този модел може или дори трябва да се възпроизведе и в други региони? Питам го в светлината на много тежките случаи на измами с европейско финансиране в Сицилия и в други региони. В Италия се, използва по-малко, се използват по-малко ефикасно и в по-малък мащаб помощите за рибарството. Не смятате ли, че в тези региони, където има много силен такъв сектор, както и силен селскостопански сектор, като Сардиния и Сичилия, не би трябвало да се създаде орган, който да управлява финансирането за рибарството и селското стопанство. Орган подобен на този в Венето. Колегата Хлавачек. Uh, Благодаря. Благодаря uh, за много ценния принос за така нашата представа на къде вървим, включително дали е по упростено или не ОСП. Няколко въпроса, моля. Може би е, имате опит. Примерно дефиницията за е, фермер, беше различен режим, и сега отново ще трябва да обсъждаме. Могат да се използват някои критерии, а, но примерно за допустимостта трябва да се използва а, цялото население като а, изходни данни. Имате ли някакви а, опит? Друго, което сме обсъждали и ще продължим да обсъждаме, а, релефа и конкретните е, структури на релефа те е, ще, могат ли да влязат като компонент е, в, е, включително и в е, усилията за упростяване? Благодаря, господин председател. От е, много дълго време работя в земеделието и от много дълго време ни обясняват как ОСП ще улесни живота на производителите, само че аз никак не съм сигурна. И сега предложените опростения Смятате ли, е, че те ще е, упростят живота на кого? На комисията, на страните членки, на земеделските стопани, които се занимават с е, десетки е, листове. Добре, ще има цифровизация, само че интернета може да го няма, телефоните може да не работят. Е, предвидили ли сте в реформата и един период, където хората ще имат право да сгрешат. Следващия колега. Благодаря, благодаря, че сте тук при нас. Задавам си въпроса непрекъснато за тези митове за опростяване или че трябва да има опростяване. Ако искате повече данни, искате повече контрол, тогава логиката не ни води директно към опростяване, по-скоро обратното. Сега казвате, че ще използвате достижения на техническия процес и помежду си обсъждате кои са най-ефективните решения. Нека да го не говорим тогава за опростяване. От друга страна, ако правилно ви разви, разбирам, работата се увеличава не толкова за производителите, колкото за агенциите и министерствата в страните членки. Та, а, какви са основанията да се осъществява такива обмен на практики, на технически подходи? Има ли някакви е, стимули, е, финансиране за това? А, как е, установявате статуса на почвата, ерозията на повърхностния слой? Също и още един въпрос – Имаш една статия в Нью Йорк Тайм. Възможно ли ви е всъщност да измервате концентрацията, концентрирането на земи? Какво, ако не е възможно, какво го прави невъзможно? Възможно ли е да се установи, примерно, една компания майка колко земи притежава и как могат да се използват данните в съответните системи? Госпожа Пичерно, благодаря господин председател. Два въпроса. Първият е към господин Стела. В изложението си говори за голям риск, свързан с увеличаването на разходите, които ще проистъкат от новия модел за контрол. Ще се увеличат разходите за разплащателните агенции, както и за бенефициентите. Това е нещо, което много ме тревожи тъй като се опитваме да упростим процедурите. Въпрос към представителите на другите агенции. И вие ли сте на същото мнение като господин Стела и как според вас би било възможно да се намали размерът на разходите, които в крайна сметка ще трябва да бъдат платени от бенефициентите. Вторият ми въпрос е за измамите. В Италия наскоро бе разкрит особено тежък случай на измами. Става дума за измами в размер от 5 милиона евро тази измама бе разкрита благодарение на силите за сигурност, на които искам специално да благодаря. Предстои да се въведе един по-сложен модел. Няма ли да се стигне в такъв случай до парадокс, т.е. да се увеличи рискът от измами? По предходния модел имаше много важни гаранции за предотвратяване на, на а, измами. Например, беше по-нисък процентът на грешки. Благодаря. Приключихме с кръга от въпроси. Давам думата на представителката на комисията. Добре ще бъде първо тя да се изкаже, за да могат да вземат отношение после и по нейното изказване представителите на агенциите. Благодаря, господин председател. Нека да кажа и аз от името на комисията, че е много полезно да се срещаме с вас. Ние действително ежедневно работим с разплащателните агенции. Се радвам, че и вие искате да чуете тяхното мнение за новия модел – Слушахме много внимателно, а, пък с тях сме работили е, много още преди е, реформата. Работим с цялата мрежа от е, тези агенции, още преди комисията да излезе с предложението. И сега в дискусията за регионализация или нерегионализация е добре да подчертаем, че ние настояваме акредитираните разплащателни органи да останат, особено нашето предложение визира те да останат на регионално ниво, защото системата работи добре и Сметната палата смята, че работи добре. Така че според тях тези разплащателни агенции са а, от а, ключово значение за активизиране на участието в а, цялата система. До 20 години е установен този модел. Има си съответните системи за контрол с приложенията, с а, системата за идентифициране на земите. Така че не е необходимо сега да се разработват нови големи информационни системи. Съществуващите си работят няма нужда земеделските стопани е, да правят нови е, регистрации посредством нови приложения, цифрови приложения. Та нека да си остават структурите, които работят добре, а промените, както ясно казаха и е, вашите оратори тук, са в посока акцентриране върху изпълнението. Смята ли се, че ще има упростяване? Да, според комисията да, защото ще има единни правила. Страните членки ще си продължат да определят критериите за допустимост и елементите от релефа, но комисията няма вече да дефинира какво е ограда. Така че да, има какво да се упростява. А, модела, който да е еднакъв за всички, означава да се налагат правила, които не непременно имат отношение към всеки по-отделно в дадена област, но те са еднакви за всички в Европа. Така че трябва да се действа и на национално, и на регионално, и на европейско ниво, а съответно да се отчитат разликите на регионално ниво. Още една дума за цифровизацията и модернизацията, защото това също може да доведе до упростяване, т.е. да се използват вече налични инструменти. Когато се говори за данни от сателити, тези данни вече съществуват. Въпросът е да се изпълняват е, така, че е, да се включват те в е, трансграничните системи за е, наблюдение и контрол – за да могат тези системи за наблюдение да се а, използват в полза на земеделските производители. Една дума още за регионализацията. А, да, когато има стратегически план по ОСП, страните членки казват, добре е те да са регионални, защото тогава има повече подробности, но тогава пък трябва да има и отчет по тези подробно разписани елементи. Така че, ако искате да планирате е, спрямо регионалните особености в подробности, това може да се случи, а после комисията – ще го разглежда на ниво, по което, на което страната членка е решила да планира. Много са наличните данни в страните членки, в разплащателните агенции, примерно показателите за резултати, които се предлагат. Това са главно данни, които вече съществуват в страните. Членки, разбира се, трябва да бъдат извадени от информационните масиви, но е добре да сме наясно, че има данни, има добре действащи системи. Затова искам да благодаря и на четиримата представители на а, разплащателните агенции днес – защото виждаме, че техните агенции работят ефективно и са готови да работят по новата реформа, но не да надставят върху съществуващия модел, а да работят по новия модел за резултати. Э, Благодаря много. И така, сега преминаваме към заключителните изказвания на нашите панелисти. Най-много 4 минути за изказване на всеки от вас, за да можете да отговорите на въпросите, които зададоха колегите и да направите коментари. Да, доста бяха въпросите. Надявам се, че ще мога да отговоря на всички. Госпожо Сандър. Полагаме много усилия за упростяване, защото се нуждаем от е, упростяването. Е, като изключим е, и те, естествено, желаем да използваме не само и те, сателитни техники, естествено, всичко свързано с цифровизацията, с процесите, които ще е, е, се развиват на различните равнища. Е, ще се мисли как точно да идентифицираме така, възможностите за съкрещаване на, и упростяване на работата. Ще се опитаме да оптимизираме нещата и по отношение на времето и ресурсите. Що се отнася до общностния фактор е, в никакъв случай е, не желаем да се откажем от повече гъвкавост е, и ще трябва да определим най-вече местата, където това е уместно. Имаме контролни органи на национално равнище, които ще бъдат е, много по-рестриктивни и в никакъв случай не бива да се съмняваме за това, че е, правилно ще се осъществяват програмите. Къде са ефективните упростявания? Къде са възможностите за тях? Нямаме още отговор на този въпрос. До този момент е, на централно равнище сме подготвили една мярка, но не сме обхванали все още е, бенефициерите. Естествено, че при нас ситуацията е по-различна. Има региони, е, които са много специфични и ако политиката се осъществява централно, някои от регионите ще бъдат по благодетелствани други не регионализацията би трябвало да доведе до допълнително упростяване и до повече справедливост, т.е. правилните интервенции, правилните мерки на правилното място. Ние трябва да се стараем, естествено, не да изключваме някого. ще не бихме желали да се концентрираме само върху големите предприятия, а да обхванем и малките предприятия, които работят по-екологично, които могат да постигат по-добри резултати. Дали всички мерки могат да се осъществят първо? Първата е, стъпка е, по програмата естествено ще бъде най-трудна предишните програми в крайна сметка бяха подобни, докато сега се появяват е, нови моменти и ние ще трябва да набираме първоначално опит с тези нови характеристики. И естествено, най-важното е, в крайна сметка, и това е целта, да се получат измерими резултати – и как точно ще стигнем до тези измерими резултати? Тук не, все още има малко неяснота, но при всички положения те трябва да са е, измерими и за статистиката, и за всички нас, защото върху тях ще стъпваме при контрола. Ако е възможно, естествено, да ограничим броя на проверките, чудесно. С удоволствие. не смятаме, че процента на грешка ще намалее, ако броя на проверките е много по-висок. Не. Ще трябва да установим колко, е, колко проверки са необходими и доколко можем да ги осъществим навсякъде. Един смартфон със съответното приложение може би ще можем да го използваме при проверка на място. Не знае. Един стопанин, който е застрахован в застрахователно дружество, притежава един хектар, да кажем, и подава молба при нас. Дали ще приемем тази молба и ще го категоризираме като активен стопанин. Ние имаме интернет, имаме консултантски фирми, които а, могат а, при технически проблеми, естествено, да помогнат на стопаните и а, да използваме по-ефективно и новата техника за рационализация. Моделът, естествено, ще трябва да се попреработи. Стигам до последния въпрос по този начин. Модела за анализ най-вероятно ще изисква известни подобрения, но ще видим как ще се развият нещата. Благодаря. Да, вие бяхте достатъчно кратък. Надявам се другите колеги да ви последват по същия начин. Господин Рибейро. Много въпроси бяха поставени. Всъщност по отношение на опростяването получихте вече известен отговор. Ние се надяваме, че ще се справим с тази задача. От много години искаме опростяване, но в тази нова система естествено ще се стигне до опростяване за националните органи и за стопаните. На второ място, съответствието. Много сериозен въпрос. Аз бях малко изненадан, тъй като страните, които а, всъщност а, искат, имат по-малко съответствие, искат повече съответствие. В а, Португалия имаме 65% съответствие по първия стълб, в втори стълб имаме повече съответствие – ще трябва естествено да си даваме сметка, че най-ефективните програми се управляват с по-специфични средства и имат специфични конкретни цели. В втория стълб. Става дума и за специфични проверки и по-особени разходи, които се прехвърлят в крайна сметка върху контрола. Но аз съм убеден, че упростяването на системата за контрол ще бъде в крайна сметка много положителна като резултат. Ние под подкрепяме плащанията, които действително са ефективни е, и които са свързани с целите, към които се стремим. Хората, които работят в земеделските стопанства, ще се постараят да постигнат съответните резултати и да а, получават услугите при колкото е възможно по-низки цени. В своя подход хората са а, много разумни. Програмите се основават на упростено управление. А, а, смятаме, че а, едно съответствие не по отношение на разходите, а по отношение на резултата ще доведе до добри резултати. Поне във връзка с съответствието. Съм убеден, че това ще бъде така. Основаващото се на разходи съответствие не е, отчита всъщност редица други е, разходи, които съпровождат дадена програма. Така че само по причината, че някой може да изпълни изискванията, е, един стопанин е, получава средства. Но когато крайна сметка на базата на резултат се, се установи, че той, да кажем, е, действително е, извършва дейност, която е важна за обществото, за населението, за региона, е по-добре така да се преценява потребността от е, помощта. Новата технология, новата система, новите умения са нещо изключително необходимо и естествено, че всяка промяна струва и време, и пари. Как ще оптимизираме контрола? В никакъв случай, когато говорим за упростяване на контрола, нямаме предвид липса на контрол. Не, обхващане на специфичните потребности от проверки е, във връзка с е, определени конкретни зърнени култури, обработваеми площи. Е, очевидно има различни видове отчетни документи и по първия стълб не става дума за разходи само, но и за цели, как се използва земята, и е, за кратки срокове можете да обхванете и разходите. Но по отношение на поголовията, например на животновътството, е, малко по... не можете толкова краткосрочно да действате. Е- Господин Стелан, да се надявам, че ще мога да отговоря на всички въпроси, най-вече на онези, които ми бяха зададени от италианските депутати. В Италия има региони като Венето, Тоскана, Емилия Романия, Пиемонте, Тренто, Болцано, Ломбардия, които имат свои разплащателни агенции. А в другите региони плащанията се управляват от друга разплащателна агенция, Централна агенция, Джея – Казвам това в отговор на въпроса на господин Джан Русо. Какво е положението? Много региони, които нямат своя разплащателна агенция, цитирам ви само данни, без да взимам отношение, постигат по-различни резултати. Онези, които имат своя разплащателна агенция, постигат по-добри резултати. В Сърдиния беше учреден последният такъв регионален разплащателен орган. Има наистина много основателни причини да се изиска учредяването на такива органи на регионално равнище. За това говорят фактите. Ние си взаимодействаме много активно с други региони, които нямат свои разплащателни агенции. Изисква се от нас да предаваме челния си опит дори и това и правим, взаимодействайки си с онези региони, които се обръщат към нас с такава молба. Не знам дали италианската национална система е готова да се изправи пред предстоящата промяна в парадигмата нашата разплащателна агенция, агенцията на Венето на технологическо ниво, ще може според мен да се справи с тази промяна. Опитахме се да действаме изпреварващо, да си разработим визия за бъдещето, но не зная дали Централната агенция ще може да се справи по същия начин – не работим в областта на рибарството. Съжалявам, не мога да отговоря на въпроса ви, но споделям вашата идея. Това може да е една допълнителна възможност. По въпроса за упростяването. Когато предстои да се реализира някакъв проект, след като се е направил обстоен анализ, то той трябва да се реализира. Определен процент от действията трябва да се падне на производителите, определен процент на разплащателния орган. Какво трябва да направи този орган? Трябва да си упрости работата, но за целта не бива да съкръщава действия. Трябва да упрости нещата за производителя. Когато трябва да приложим някаква система, то разплащателната агенция или публичната администрация просто трябва да се включат в процеса на усилията. Трябва да подпомогнат производителя. От една страна се упростява системата, но за да се постигне тази цел, трябва да се положат някакви усилия. В случая трябва да ги положи публичната администрация. Ние, както ви казах, използваме таблети с специални приложения. Няма нужда да правим проверка на място производителите ни изпращат свои фотографии. Това е, може би, пътят напред. Използваме сателитните системи, може да се използват и други подобни технологии. Не бива да забравяме, че производителите трябва да започнат преход от аналогова към цифрова среда. Без да се положат всички тези усилия, няма да се постигне заложената цел. По въпроса за измамите, важен въпрос е това. Провеждаме съвместни проекти с ОЛАФ. Вече три такива проекта са осъществени. Важни са тези начинания. Може би става въпрос за необходимост от по-голям контрол, но измамите са факт. За съжаление си изчерпах времето за изказване. Благодаря ви. И сега да чуем господин Гибис. Да, мисля, че чухме много добри предложения и коментари. Благодаря за дискусията. Госпожо Сандър, първо ще се спра на това, което вие засегнахте във вашето изказване. Много важна тема. Е, ясен преход от съответствие към е, резултати, към изпълнение. Е, в никакъв случай няма да кажа, че не се нуждаем от контрол и от проверки. Не, напротив, нуждаем се естествено от проверки. Госпожа Байкман, ако правилно съм ви разбрал, да, имаме добри системи и ще продължим да ги използваме не става дума за чиста кумулация и за упростяване по отношение на контрола. Когато правите преглед на проверките, на... не си задавате въпроса дали изобщо са необходими. Не. Те са необходими. Въпросът е с какви средства ще се осъществяват и в какъв размер, с каква частота. Трябва да помислим за това какви ще бъдат разходите и дали ще можем да използваме само проверки на място, дали не можем да използваме и други дистанционни проверки с помощта на техниките. Естествено, всяка държава ще трябва да помисли за себе си какво точно ще прави процента на проверките ми се ще да бъде по-малък, но да контролираме по-ефективно и съответно резултатът да бъде по-добър. Прозрачност е необходима. И когато националната държава е взела решение по отношение на обхвата на проверките и частотата им, да ги осъществява последователно. Променя се и правната основа за дейността на разплащателните агенции. Очевидно така, в законодателно отношение има промени, които ще ни създават е, някакви проблеми. При всички положения не бива обаче е, опростяването да води до е, пречки в работата. Ще продължим да мислим. Естествено ще има и посещения на място, и проверки на място. Въпроса, както казах, е опира до броя на проверките, до интензивността и обхвата. В някои случаи е, има е, подадени молби от е, земеделските стопани, няма забавения вече, имаме добри резултати от начина по който процедираме до тук. Очевидно няма да има много големи промени мисля, че съм засегнал всички въпроси, които бяха насочени към мен. Няколко думи за концепцията ми по отношение на истински активния земеделски стопанин. Да, в имаше немалко основания, в крайна сметка, да не се съгласим с тази концепция. В Омнибус е, е, имаше и други съображения, не само такива, е, каквито бяха изложени тук, но в крайна сметка нещата отново опират до контрола и от, до ефективната проверка, за да се установи дали някой действително е истински земеделски стопанин. Госпожа Шабайхман вече говори за това, че е, има събрани много данни. Това е така. Въпросът е дали тези данни са надежни, дали са точни. И именно при регионализирането на разплащателните служби ще трябва да видим дали е, при регионалността на системата ще разполагаме с достатъчно данни на съответното ниво във връзка с плащанията. Има немалко така, спорни и все още открити въпроси. Благодаря много за възможността да ги обсъдим с вас. И така, благодаря. Приключихме с дискусията и размяната на мнения с представителите на разплащателните агенции. Утре отново ще обсъждаме нещата, е, но и двустранно, естествено, можем да продължим размяната на мнения и в писмена форма. Особено докладчик, докладчиците в Сянка съм сигурен, че ще продължат да бъдат в контакт с вас. Много благодаря на нашите панелисти за това, че отделиха време, за да участват в тази дискусия и да обсъдят с нас темата. И така, само 2-3 минути до края. Точка 17. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите. Ако няма поступили възражения, приемаме, че ги приемаме. <laughs> Одобряваме препоръките. По точка 18 разни въпроси няма поступили искания. Е, очевидно и в момента никой не желая да каже нищо. И така, точка 19. Следващи заседания на 17 февруари. 15 часа ще се сретнем отново на 18 е, и 19, 18 феврали ще продължим с заседанието. Има и други дати през марта, е, и така не ми остава нищо друго, освен да благодаря на всички за активното участие и да ви пожелая приятна